Добро утро! Подновяваме работата си. Моля всички да заемат местата си, ако намерят такива. Така, продължаваме по дневния ред. Вече сериозно с точка 15, която е посветена на командировка на комисията в Албания от 7 до 9 май тази година. Колегите Целер Клици и Дерек Вон, както и колегата Чернецки взеха участие в пътуването. Благодаря за посещението всички които участват. Колегата Целер ще дойде малко по-късно, но колегата Клин се е сред нас и ще го помоля, изказвайки му благодарност за присъствието, да ни информира. Благодаря. Всъщност очакваха, че колегата Целер ще дойде като докладчик, но щом се налага ще започна. Трябва да кажа, че за мен това бе много интересно пътуване. Въобще не познавах страната. Е, в, бил съм в различни страни от Източна Европа и от СИВ, но е, не и в Албания. Смятал съм, че това е страна на крайния комунизъм, е, тип Съветска република, не в истинския политически смисъл, сталинистка диктатура си представях – и, и бях подготвен и очаквах е, да разкри, да открия е, физически и визуални ем, спомени от това безнадежно, тъжно население. Е, и безнадежни, тъжни е, жилищни комплекси. Напротив, хората бяха много открити, споделяха откровенно мнението си. Можехме да обсъждаме всякакви теми. Някои от тях е, бяха хора работили на Запад и след много години се бяха върнали. Преводачката ни, например, бе работила 10 години в Великобритания, печелила добре и след това се върнала в столицата, купила си жилище и сега работи в Албания. И тя работеше като на свободна практика така не се стремеше към сигурност, както забелязваме в страните от източна Европа. Е, някаква е, за, място с заплата и така нататък. Тя работеше като преводач на свободна практика, която ми направи много добро впечатление. Второ, вида на града ме впечатли също. Не съм очаквал, че може да се попадна на такъв пъстър жив град с ресторанти, заведения, е, пейки по тротуарите. Е, времето беше хубаво, хората бяха навън, навън и човек се чувстваше в Харватия, в Италия или в други държави. Това беше наистина хубаво, що се отнася до разговорите с лечиличните звена, с които имахме контакт. Там вече нещата бяха очаквани. От, като почнем с Министерство на финансите, и всички останали показаха, че правят всичко по силите си за сближаване с Европейския съюз, за изграждане на един такъв положителен процес. Е, очакваха, че малко след нашето посещение Европейския съюз ще вземе решение е, да започне официални преговори за присъединяване. Това беше голямата цел, за която работиха и във връзка с това са приети редица мерки, закони, и ако се спрем на тази част от картината, човек би си казал, да, чудесно, сериозно се отнасят, на прав път са, нещата вървят правилно парите, които са получили, са съответно освоени. Те са получили немалко пари от Европейския съюз. Обаче ние се срещнахме не само с представители на политическите среди, с други хора като имам предвид о, о, албанската сметна палата, значи говорим за официални органи. И тук има два интересни момента. Първо, министерските служители и политиците ни казаха, че в борбата си с корупцията това е едно зло, което географски шества все така в целия Балкански полуостров. И те се похвалиха с успехи. Сметната палата обаче каза точно обратното. Сметната палата каза, че да, тук, там се прави нещичко, но по принцип е, е, тази, тези порочни корупционни практики съществуват в обществото и че тук всъщност нещата са в застой. Т.е. две съвършено противоположни становища. Ние като външни хора, след толкова кратки разговори, не можем да преценим какво е обективното положение. Но е, аз съм по-склонен да вярвам е, на сметната палата, отколкото политиците, които очакват всеки момент да започване на преговори с Европейския съюз. Това е един така болезнен момент. Второ, почистването и прочистването на съдебната система. Албания, както всички държави е, които са били под съветско влияние и Албания имало, е, имала съди, които нито са били свободни, нито са били безпристрастни, въпреки че закона сам по себе си не е бил толкова лош, е, но те са се придържали към генералната линия на партията и са постановявали политически решения. В това отношение Албания не се различава от бившата ГДР или самия Съветски съюз. И в подготовка на предстоящите очаквани преговори Албания заявява, искаме цялата съдебна система да бъде прочистена и да сме сигурни, че вече нямаме съдии, които в миналото имат прегрешения само принципни ценности, които са постановявали решения така че хората не са третирани по правилния начин в съответствие с европейските ценности, неприкосновеност на човешката, на личното и човешкото пространство и така нататък. И те това са решили. И е правена пълна проверка на всички съди. И много съди са били освободени но последователното прилагане на това решение е, куца. Не се прилага последователно и виждаме, че това е много сериозен сериозно проблематично положение. Виждаме го и в Полша, където също се прави опит съди, които са работили под съветско влияние, да бъдат освободени чрез предна, преждевременно пенсиониране, но и те постъпват същата грешка както Съветския съюз и в Польша, е, назначенията отново са политически и в Албания това ще бъде сериозен въпрос. Какво е? Аз лично не мога да преценя как точно стоят нещата и какво е решението. Знам само, че това са два сериозни въпроса прочистването на съдебната власт на магистратите и гарантиране на назначенията на нови, свободни, неутрални, безпристрастни съдии. Откъде ще ги намерят, не зная. Това сигурно също е един проблем, че новото поколение съди с прозападни западна ориентация все още не е твърде многобройно. И второ, корупцията, както казах. Интересно е, че Албания економически все повече установява контакти с съседните страни, с които има сухопътна граница и да развива економически контакти. Бавно, но все пак, тъй като те са съседи на Сърбия, Косово и се опитват с всички да разширяват контактите и според мен е успешно. Има контакти между, и обмен между различни административни органи на национално, министерско ниво, общинско ниво, търговския обмен се разширява. Извън Балканите държавата, страната се опитва да установява контакти и тук Адриатическо море, колкото граница, толкова и чудесна възможност за връзка и корабоплаването между Италия и Албания върви добре. Има един редовен обмен. Освен това, освен всички тези разговори, имахме интересно посещение. Видяхме, разгледахме един проект физически за развитието разръб... изграждането на крайбрежна алея в един от градовете. И аз бях искрено впечатлен от една абсолютно непривлекателно парче земя са направили прекрасна алея край морето, която е направена от екип а, и проекта ръководен от един грък с а, архитекти, с хора на изкуството. Резултатът е изключително а, красив и в бъдеще може да се очаква, че цялата тази територия, цялата тази е, район ще се превърне не просто в място за излет, а в туристическа атракция с хубави сгради, хотели, ресторанти, жилищни сгради около самата променада, алеята. Това беше много интересно посещение и това, което чухме от ръководителя на проекта, беше наистина впечатляващо. Той разказа как полека-лека са успели не само да разработят цялостна концепция, но и да я реализират. Първоначално им искахме да посетим, освен Албания, Северна Македония, въпреки че не е официално прието, то е, времето не ни позволи да го сторим и мисля, че добре стана. Е, нямаше да ни стигне времето. За ден, ден и половина нямаше е, да ни позволи да насочим искрено вниманието си към, нито към едната, нито към другата страна. Така че от свое име мога само да кажа, е, че за мен е ясно, а и още нещо трябва да кажа. Целият регион, Западните Балкани, не бива да, да се подценява като стратегическо значение на Европейския съюз. А тук малко повтарям, четено, чуто, видяно а, по медиите, но знаем, че в много страни от Западните Балкани Турция и Русия, особено в Сърбия Русия, са, Турция и Русия са относително активни. И в района има държави с мухамеданско население Босна, Херцеговина, Косово и Албания. И е, средства финансови от Турция. Не, че имат пари, но въпреки това инвестиции от Турция и от, от други държави от Близкия изток, Катар и така нататък, ем, идват в този регион за укрепване на исляма, изграждане на джами и въобще до придобиване на влияние. Нищо против исляма и е, изграждането на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 трябва да внимаваме да не се, се промъкнат през задната вратичка сили, които е, нямат интерес е, този регион да стане част от е, Европейския съюз. Руската федерация със сигурност е, няма, да, няма намерение да помага на Сърбия да се развие така, че да стане член на Европейския съюз. Напротив, е, те ще натискат спирачката и вероятно ще стане както с Украина. Трябва, ще кажат е, Европейския съюз или е, Русия. Албанското население, макар че са мюсюлмани, всъщност са атеисти. След десетилетията в социалистическия лагер те е, нямат кой знае какво отношение към исляма, впрочем към която и да било друга религия. В този смисъл те не са толкова податливи на влияние, както да речем е, косоварите или основно боснаци, бушнаците. Е, но беше, трябва да го отбележа, но беше интересно как хората, с които говорихме, реагира в разговорите и на този въпрос влияние от други ислямски държави. И тук трябва да кажа, че Албания е някакси, как така да кажа, незаразена държава в това отношение. И ако про, могат да продължат по този път, могат да се дадат е, сериоз положителен принос е, да подпомогна за при сближаването на страните, съседните страни към Европейския съюз и тяхното развитие. Благодаря председателката, благодаря за споделената информация и за а, впечатленията. Ричард Чернецки, и вие бяхте в а, делегацията, нали? Przewodniczącej, и пани wszystko всичко вие, благодаря, госпожо председател. Да, вие сте наясно с това, разбира се. Аз бях член на тази важна мисия. Важна, защото Европейския съюз подкрепя Албания от години. Ние отпускаме там средства, затова е добре и да знаем как се разходват те. Искам да благодаря на колегата за подробните разяснения и интересния доклад. Аз не посещавам Албания за първ път, всъщност това е петото ми посещение. Тоест, е, мога да кажа, че имам известен опит и мога да направя анализ на това, което се случва в последните години. Заключенията са ми следните. За щастие Европейския парламент много акуратно и внимателно наблюдава какво се случва с европейските средства в Албания. Това е, е подобрение, защото преди това имаше известни опасения, че е, има практики на корупция и че парите се използват само в подкрепа на местните, местния елит. Но сега има промяна. Политическото положение се е сменило. Албания прави много усилия в опитите си да се присъедини към Европейския съюз. Албания, Монтенегро, Черна гора и Сърбия са най-добрите страни кандидатки всъщност. И по отношение на Албания случай ще е много интересен, защото тя е първата страна, в която преобладаващо мнозинство са мусулмани. Еди Рама, президента на страната, който е бивш художник, също прави много големи усилия. Страната се опитва и правителството се опитва да убеди Европейския съюз да засили ангажиментите си. Има разработена пътна карта. Не само правителството се интересува от за, от процеса за присъединяване. Политическата партия, е, е, която е в опозиция, също е, е на становище, че страната трябва да върви по европейския си път, независимо коя партия е на власт. Лидерът на опозицията, господин Башар, е потвърдил тези намерения на неговата партия. Искам да подчертая следното – Албания има своите особености. Много надежди е, са свързани в страната с е, членството и в Европейския съюз. И действително, ако тази страна влезе в съюза, тя ще се окаже и най-проамерикански, най-проамерикански настроена е, член – в Албания щатите са обичани. Има паметници на бивши американски е, президенти, на Джордж Буш младши, на Клинтън. В Албания паметници на американски президенти. Много любопитно. Но гражданите са много положително настроени към Европейския съюз. Много по-ентусиазирани, отколкото в други европейски страни. И ако мога да заключа, бих казал, че съм убеден, че Албания има нужда от европейска перспектива. Политико излезе с излез... интересна статия през декември миналата година – за Албания с оценката, че им остават 10-12 години до присъединяването. Аз не съм пророк. Не мисля, че мога да правя такива прогнози. Но да се даде европейска перспектива, да се формулират ясни изисквания и предварителни условия би било полезно, защото това ще е стимул за Албания, за Албания да продължи с вътрешните си реформи. Това е важно и от геополитическа гледна точка. Русия е много активна на Балканите. Тя се опита да организира преврати в е, Черна гора и в Македония. Има много влияние в Косово. Затова присъствието на Европейския съюз в е, Албания е от ключово значение – защото по този начин ще можем да спрем разрастващото се руско влияние. Много важно, много интензивно, много полезно беше нашето посещение с много гъста програма. А, що се отнася до самата програма имахме различни планове. Надявахме се, че ще можем да стигнем и до друга балканска страна. Но а, мисля, че в край на кращата е добре, че се съсредоточихме само върху Албания. Това и от символична гледна точка беше важно, защото а, подадохме сигнал, че Албания е важна за Европейския съюз. А, политически, с политическо значение – а също и сигнализирахме, че ще следим внимателно какво се случва с европейските средства там. Аз съм поляк и искам да коментирам още нещо. Срещнахме се с председателя на Върховния контролен съвет, един от върховните надзорни органи. И кога, по време на нашето посещение а, имаше церемония в а, памет на Лех Качински. Нова институция се създаваше в страната, която щеше да носи неговото име, което много ме развълнува. Благодаря ви за това, че споделихте своите впечатления с нас. Колегата Пирински има думата сега. Благодаря. Няма да отделям прекалено много време, е, защото нямаме много време преди следващите ни точки, но нека така да дам малко допълнителни впечатления към а, доклада на колегите. В петък в България имаше парламентарна конференция, организирана от Европейския парламент и Националния парламент на България. И там се постави темата за преобразуване на Западните Балкани в контекста на присъединяването на страните към Европейския съюз участваха доста неправителствени организации от е, бивша Югославска република Македония, Албания и други. И много ясно те изразиха своето е, чувство на неудовлетворение от е, нашия подход до тук. Да, има европейска перспектива, но ние не искаме да се ангажираме с дати казваме, свършете си работата, копенхагенски критерии, направете реформите и това се повтаря от 15 години. И те е, искаха, така, твърдяха, че може би не е толкова важно да се слага акцент на датата на присъединяване – Нека да се започнат преговорите за присъединяване, нека да започне един интензивен процес а, на анализ на а, реформите с цел да се е, движи тези страни към присъединяване и е, да не се остава чувството, че с присъединяването е, всички процеси спират тези процеси могат да продължат и след това. За мен беше много интересно да чуя колегата от Австрия, съдокладчик, който каза, че точно това е бил подхода на Австрия, защото след като са се присъединили е имало много интензивен процес на трансформиране на земеделието и други. Та, Исках да споделя това впечатление от е, конкур... Е, конференцията. Необходимо е, може би, да се и да помислят институциите как да се подхожда към страните от Западните Балкани. Те са съвсем, те са доста сложни страни, имайте предвид и предизвикателствата с Косово, трябва да мислим много конкретно как можем да ангажираме тези страни по пътя им за присъединение, е, за да усещат техните граждани, че това е реален процес, а не просто е, разговори. Колегата Целер има думата. <clears throat> Да, благодаря. Добро утро, е, госпожо председател. Съжалявам, че се забавих. Е, идвам от Берлин полета бе по-кратък, отколкото пътуването от летището до тук. Участвах в посещението в Албания, което според мен бе много успешно. Това, което току-що каза колегата Пирински, се чувстваше много ясно. Желанието за присъединяване към Европейския съюз е на лице, чувства се навсякъде, най-вече сред младите хора – Имаше е, подобни декларации от е, страна на правителството и други политици. Е, от политическа гледна точка ли ще разглеждаме въпроса за присъединяването на Албания и съответно началото на преговорите или по-скоро от економическа гледна точка? Ако ние кажем, да, добре, започваме с преговорите, за да можете да се присъедините, е, ще трябва естествено съответните стандарти да бъдат е, е, вече възприяти. В това отношение, обаче, когато стигам до стандартите, трябва да кажа, че по отношение на Албания предстои един много дълъг път. Най-вече младите хора казват, ако Европа не дойде при нас, ние отиваме в Европа. Ето това е проблемът, според мен, пред който сме изправени. Е, и това е проблема на място там. Много информативна бе срещата с а, е, е, Сметната палата, с а, помощта на а, Полша. В а, тази институция се правят много усилия за да а, има повече прозрачност е, в работата на одитния орган, но представителите на Сметната палата се опакаха, че не винаги срещат разбиране и е, не винаги се следват техните препоръки. И така, е, ако няма разбиране към препоръките на Сметната палата. Е, нали Сметната палата казва, добре, какво искате? Искате ли е, действително да се присъединим към ЕСА или не? Ако искате, трябва да изпълните това, което ви препоръчваме. След това, е, след посещението в Тиран, отидохме в Льора Албания е, преживя, може би, най-неприятния комунистически период в цяла източна Европа. Е, в Влюера има проект е, за крайбрежната е, зона и алеята, е, нещо, което действително впечатлява, много добро. Междувременно цените на недвижимите имоти са скочили нагоре, естествено. Е, 200 км е разстоянието Тирана-Влера, но Влера няма летище, така че това не привлича много туристите, естествено. Освен това има и един друг проект за околовръстната система от пътища или околовръстната магистрала е, при Вляра. Е, той е прекъснат. Е, Европейската банка за възстановяване и развитие е отпуснала кредити. Европейската централна банка също е разрешила субсидии. Започнато е строителството, променена е собствеността първоначално италиански холдинг, след това испански, но испанския холдинг междувременно има проблеми, тъй като там е, основната фирма всъщност е изпаднала в несъстоятелно и сега ЕБВР се опитва всячески да намери подходящия заместник. До този момент безуспешно. Действително, около връзната магистрала може би не е най-важният проект за Албания в този момент. За мен важността на проекта е под въпрос, но както и да е, дали Русия, Саудитска Арабия, е, Турция и така нататък е, е, няма да се хвърлят да помагат, без да поставят изискванията, които ние поставяме. Това е също един много важен въпрос, на който трябва да си отговорим. При всички положения ми се струва, че трябва да държим вратата отворена за Албания към Европейския съюз, но естествено това предполага политиците в Албания да предприемат много-много усилия и да не се задоволяват само с декларации спрямо нас, но и с реални действия, за да осъществят политическата реформа. При всички положения се поставя акцента върху началото на преговорите, е, но е, е, и аз бих подкрепила едно такова решение, независимо от това, че виждаме така светлосенките и по-скоро сенчестата страна. Но настроенията са проевропейски и подчертано проевропейски. Струва ми се, че не бива да изоставяме хората в Албания и да не се задоволяваме и ние само с политически послания и декларации. Да, благодаря ви. Действително, получихме много ясна представа и пълни впечатления от всички, които са участвали в посещението. Господин Циглер от Европейската комисия. Да, благодаря, госпожо председател. Ние приветствахме решението на вашата комисия за това, че желаете да посетите и да погледнете проектите там в Албания и изобщо ситуацията. Става дума за проект не само в Тирана, но и в Влера. Комисията по този начин е, е извършила проверка и на добре работещите и на не толкова добре работещите проекти, като например е, околовръстната магистрала в Ляра. Е, имаме и един друг проект за съедите и магистралите, магистратите там на място работят и е, седем е, е, съдии от държавите членки. Наред с това и американците са изпратили свои представители. Има немалко подкрепа именно за повече прозрачност в съдебната система и най-вече повече независимост ние предложихме същото и на Сърбия на времето, но Сърбия на практика не постави нещата на конституционна основа и назначените съди е, след това трябваше да бъдат освободени. Албанците обаче се получиха от лошия пример на Сърбия и заедно с Венецианската комисия намериха един добър модел за така, осветяването на съдиите и прокуратурите прокурорите. 17 са досиетата, по които се работи. През февруари е, започна е, процеса. Е, половината от тези, при които беше проучено тяхното минало и тяхната биография, бяха освободени. Но, както ви казвам, в така, съставите. Винаги има и един наблюдател от е, е европейска държава, е, член и никое за съдебно заседание не може и да започне без е, тяхното присъствие. Е, много важно е, естествено, да мислим и за обучението, за квалификацията на младите юристи. В момента се опитваме да увеличим поне два пъти броя на съдиите и прокурорите и естествено много важно е, е да се помисли и за увеличението на възнаграждението. Много е, е, ниско е възнаграждението на съдиите в момента и естествено това е една чудесна почва е, за разцъфтяване на корупция. Е, нашите съди и прокурори на място, е, които са 65 общо на брой е, от страна на Европейския съюз, наблюдават непрекъснато всеки ден работата. Това действително е едно начинание, което до сега не сме изпробвали. За първи път се случва нещо такова в Албания и Албания сама го поиска и подкрепя този начин на работа. Да, първоначално комисията предложи да се започнат преговорите през април. Съветът обаче не последва тази препоръка. Каза първо, нека да направим една, да включим клаузата рандеву. След това се отложиха нещата за юни-юли и в момента комисията всъщност работи по подготвителните мерки за започване на преговорите и за напредък в Албания. Така че в момента сме в първата част на така наречения скрининг е, обясняваме всяка глава по преговорите от европейското законодателство, е, всяка страница, а това са, е, както можете да си представите, стотици хиляди страници и до следващата година през септември ще продължим тази работа и много се надяваме, че съветът ще ни подкрепи. Що се отнася до конкретните проблеми, да, вие сте права, има забавяне в проекта в Вляра за авто около връзната магистрала. Срокът бе удължен с една година, но наистина става дума за голям, сериозен проблем. Така както го описаха неща, вашите колеги, испанска фирма, италиански холдинг и така нататък. Но ние много се надяваме, че до една година, до края на този удължен срок, ще можем да намерим вече така им строителната фирма, която отговаря на нашите условия. До този момент не сме успяли, но сме на добър път според мен и се надявам, че проектът ще продължи. И така, засилено, редовно сътрудничество с Албания, това е което се случва в момента. Албания е, така да се каже, е, в момента в центъра на нашето внимание във връзка с западно-балканския е, проект. Имаме и, е, както на времето имаше един такъв берлински процес, там можем да говорим за западно-балканския процес. Много внимание се отделя най-вече на младеща, на младите хора и контактите между тях в рамките на Западните Балкани. Да, ние, както знаем, вече сме започнали една процедура по подготовката на преговорите. Първоначално, както знаете, така, процесът продължава 7 години, докато се започне с откриване и започване на преговорите, но смятам, че сме на добри на на добър етап в момента. Изискванията, за да се започнат преговори от наша гледна точка са на лице, но естествено по време на е, преговорите ще се продължи с по-нататъчни усилия. Да, благодаря. Е, по този начин приключихме с тази точка от дневния ред. Благодаря на колегите, които бяха толкова ангажирани е, ще бъде хубаво след две години да е, проверим как е, е, върви реформата в съдебната система. Прочетох във вашия доклад, че не препоръчвате скоро нова визита, но независимо от всичко, така, и ще решим да направим едно посещение, включително и пътя от Тирана до Флера за 3 часа и така нататък. И така, сега стигаме до следващата точка, становище на ЕСП относно регламента за системата на собствените Госпожа Линдстрем има думата. Благодаря, госпожо Гресле. Добро утро на всички. Благодаря, че ми давате възможност да представя това становище по ваше искане и по искане на комисията за регламента за собствените ресорти. До мен е Жосе, Хосе Паранте, който е нашия специалист по ресурсите и също участва в работата по този въпрос. Обедена съм, е, че внимателно сте проследили предложението на комисията, за това само накратко ще се спра на основните моменти. Предложението е за промяна на настоящата система за собствени ресурси. Комисията също предлага нови собствени ресурси с, която включва пакет или кошницата от три нови ресурса. И основният момент е постепенно преустановяване на настоящия механизъм на корекции. Ето критериите, по които работим за оценка на предложенията. Първо, степента на сложност на системите за управление. Второ, качеството на данните и използваните модели. Е, като база, за служащите като база за предложението, стабилността на събираните фондове, прозрачността на изчисляване на приноса на вноските на държави членки и е, които бяха поставени в, е, които са близо до изискванията на групата на високо ниво и разбира се възможността за провеждане, осъществяване на одит и съответно предоставена информация за вас. Общото ни заключение. Тук се съдържат редица принципи на реформата, като опростение. Обръща се внимание на някои от слабостите, които сме установили при предходни оценки на системата, но не смятаме, че е, не се базира на достатъчно солидни прогнози и системата остава сложна. Основните заключения относно собствените ресурси по относно консолидираната а, корпоративна данъчна основа. А, не, не знаем дали ще се стигне до тази данъчна основа и дали през следващите 7 години и МФР, те ще има реални постъпления е, ресурсите, свързани с ограничаване на рециклирането, повишаване рециклирането на пластмаса също трябва да е, бе взето предвид, но тук се нуждаем от качествени данни в допълнение на видяното. Комисията не отчита динамичните ефекти, е, които предизвикват промени в е, ресурсите, на които се гради предположението. Що се отнася до системата за търговия с емисии, това е важна, важен лост за политиката в областта на климатичните промени, но от тук няма допълнителни, допълнителни стимули за държавите членки за намаляване на парниковите газове. След, следователно това не е стабилен ресурс ресурс предвид сериозната волатилност на цените на квотите. Що се отнася до това, може да има и ограничения на нашата способност да проверяваме специално по отношение на CCTV и пластмасовите опаковки тъй като не можем да правим одит директно на място във фирмите което се отразява на прозрачността, видимостта и от добрата отчетност. Промените на съществуващата системи пред, предвижда се намаляване на митническите вземания до 10% и това се отнася и за ДДС, тук няма проучвания, но знаем, че държавите членки разчитат на тези разходи. Предложението залага на ДДС, включи, залагайки на а, нереалистични а, предположения. По обясненията са доста сложни, като тук въпросите са чисто експертни. Аз няма да навлизам в подробности. При желание от ваша страна съм готов готова да дам допълнителна информация. Постепенно преоставяне на корекциите е доста сложна система. По предложението на комисията предвижда се прекратяване на корекциите през 26-та година, но това е първи, първо по рода си предложение на комисията за подобни действия. Това са основните ни заключения. Ето препоръките. Ние препоръчваме законодателните органи да поискат следните стъпки от комисията в най-кратък срок. Преразглеждане на законодателното предложение, тук комисията трябва внимателно да оцени вероятността за прилагане на постигане постигане собствени ресурси от е, CCTB за следващия МФР, е, специално СЕТЕ, системата за търговия с емисии, не стимулира намаляването на емисиите на парникови газове. Трябва да се отбележи и каче, да се проследи качеството на този ресурс. Комисията трябва внимателно да прецени как може да се увеличи, предувеличат приходите от таксата върху пластмасовите отпадъци, отчитайки поведението на гражданите. И освен това трябва да се помисли за опростяване на приходите от ДДС. Надявам се, че нашето становище е полезно за вас. Очаквам с интерес вашите въпроси и благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Линдстрем. Становището е публикувано днес, така че топло-топло ни го представите е, господин колегата Клинс има думата като наш докладчик. Благодаря. Благодаря на Сметната палата за информацията. Темата е сложна, занимавани от години и не е намерила удовлетворително решение. Знаем, че основните източници, основни източници на приходи в момента е ДДС и събирането на мита, но е, знаем, че има сериозни измами с ДДС. Говорим за десетки милиарди. Е, не можем да се преборим с тях. За митата знаем, че не можем да гарантираме единно събиране и последователно събиране на митата. Като към това се добави и проблема с Великобритания. Освен това, това е изключително сложна тема, тематика Прилаганите модели и данни изискват определено качество, гарантиращо пълна прозрачност. Първо трябва да кажа, че е, този доклад няма оценка на въздействието. Истинска оценка на въздействието няма, което е жалко, защото ние поради това работим с приходи, чиято валидност не е потвърдена. По отделните части, сегменти, източници на новото становище, аз самия имам предварителна позиция. Мисля, че с корпоративната данъчна основа CCTB за пореден път ще претърпим поражение. От доста години съм в парламента, от 2002 година, още по време на Тали Магриви, който беше ирландски еврокомисар. И тогава започна да се обсъжда възможността за въвеждане на тази корпоративна данъчна, консолидирана корпоративна данъчна основа. До сега без успех. Това предполага единодушно решение на членовете на съвета, което според мен е нереалистично. Ирландия и тя не е единствената ще възрази. Така че дали можем да разчитаме на приходи от този източник, да кажем да, според мен е просто проява на небрежнов Данък върху пластмасите. Аз лично смятам, че това е разумен данък, за да намалим за, замърсяването на морето. Но е, тук е, говорим за данък, чиято цел е да е, престане да съществува. Нали? Той е възпиращ данък, така че не можем да разчитаме и не бива да разчитаме, че ако проектът успее и по този начин ще съберем много средства. Системата за търговия с емисии е цел за устойчива политика в областта на климата. Дали това създава нови стимули, за мен е повече от спорно. Не зная. Е, и е, аз лично съм скептичен по отношение на целия доклад. Мисля, че трябва да се потрудим, защото инструментите, с които разполагаме, мита, ДДС и така нататък, да, се из... да бъдат възможно най-ефективни, да преодолеем слабости, съществуващи от години, а тръгнем ли да въвеждаме нови източници, трябва да направим целенасочена оценка на въздействието, за да сме сигурни, че ще постигнем успех. В противен случай е, аз мятам, че реализацията на подобни източници е, е повече от е, съмнителна. Председателката, да, в много сложно положение сме. Заместваме една сложна система за собствени средства с друга по-сложна. Виждаме, че съвета буквално се, се бори с този въпрос. И е, и аз лично, казвам на прост език, ще почерпя, ако се стигне до резултат от комисията, госпожа Менсон. Благодаря, госпожо председател. Искам да изкажа благодарност на вносителите на становището, което горещо приветстваме. Това е източник на ценни идеи за нашите преговори и предстоящата законодателна дейност. Позволете да отговоря на току-що казаното. Съществуващата система през миналите години доказа своя успех успех. Е, финансирани са приоритетите и разходите на Европейския съюз от този бюджет. Може би не е била толкова, е била толкова успешна, че е трудно да я реформираме сега. Така че аз искам да кажа какво сме се опитали да направим и да се спра на някои от заключения на Сметната палата. Разбира се, радваме се да чуем, че Сметната палата отчита нашите усилия да опростим, подобрим и модернизираме системата и е, разбира се, тук залагаме е, на внос, е, вноските на държавите членки на базата на брутния вътрешен продукт. Това е част от диверсификацията. Дори Сметната палата признава, че връзката, че нашето предложение може да застраши при неизпълнение връзката с европейската политика. И като отчитаме да работим по приходната част означава да направим бюджета по-стимулиращ в съответствие с изискванията на вътрешната политика и единния пазар. Няма място по света с приходна част на бюджета, която е напълно изолирана от политиката. Така че това е основно предложение, основна част от нашето предложение, е тясно свързване с европейската политика. Нека да се опитам да обясня какво сме се опитали да направим. Е, споделяме казаното от съда, че а, нещата са сложни и доколко можем да разчитаме на правилни прогнози. Сега, сложността няма прост бюджет. Ако се тръгнем да оценяваме националните бюджети, е, това също ще бъде значима и амбициозна задача, но ние се опитаме да работим по тази сложност е, и ще се съобразим с е, казаното от Сметната палата. Сега, рабатите. Имаме два елемента на опростяване. В последно време имаше редица корекции, рабата на Великобритания, рабат на рабата и така нататък. Ние об, сме обединили всички тези отстъпки в една единствена паушална сума и това е опростяване. Това е първият елемент на опростяване. Втори елемент а, е, те ще бъдат премахнати, но за да не се стига до това, което наричаме шопинг, т.е. избор на най-подходящо решение, ние ги променяме. ДДС е, е, е сложен въпрос. Да, сложно е, но е, системата работи. И искам да кажа, че съществуваме. It is true that we have complex calculations. ние това са сложни изчисления, които обаче са извършени съвместно между екипа на комисията и националните администрации. Опитаме се да опростим и вярвайте ми, задачата не е лесна. Ще се спра на два момента. Не разполагаме с подробни данни за приходите по ДДС ставките. Но все пак знаем, че няма пълна хармонизация. Държавите членки имат много изключения, дерогации, това, което това се базира на данните, с които разполагаме и е неизбежно да направим съответни изчисления. И тъй като не можем да постигнем най-доброто, все пак трябва да изчислим базата за ДДС изхождайки от тази информация. Да, системата е несъвършена. Ние сме предложили методология, която, ако питате нас, е проста и прозрачна. Сега няма да се впускам в технически подробности, но мога да отговоря на въпроси. И така, идеята е простота, прозрачност. Сега говорим по тези въпроси в работната група по собствени ресурси в съвета с държавите членки продължаваме да мислим как да постигнем по-голямо опростяване е, в рамките на възможното. Сега, що се отнася до стабилността на прогнозираните приходи. Всяка прог... няма прогноза, която да е съвършена. Ние, разбира се, се опитваме да използваме прогнози, която стъпва на пролетната прогноза, публикувана от комисията. На това стъпваме в нашата работа и като всички макроекономически предположения, всички знаем, те не могат да бъдат най-съвършените също така е, е, не можем да дадем конкретна стойност на CCTB, нито дата за приемането. Е, не можем да знаем кои държави членки ще участват във въвеждането на данъка върху пластмасата. Всичко това се базира на предположения, според нас солидни. Ако имате подробни въпроси, ще ви отговоря, но ние наистина полагаме най-големи усилия при изготвянето на тези оценки. Това, което искам да подчертая, че що се отнася до националните бюджети, когато планирате бюджета за следващата година, правите прогнози и ако сбъркате, се стига до дефицит. Нашата система в европейския бюджет е, има възможност да поеме известни удари. За това волатилността на някои дребни ресурси, а тук се те са 2%, да не забравяме, е, е, е малко корпоративната данъчна основа може да влезе в сила в допъл... по-късно време, но тя ще действа ретроактивно. Поради всички тези съображения ние вярваме, че нашата кошница е достатъчно балансирана, за да може системата да устои на тези флуктуации и да, зал, да имаме стабилна прогноза. В заключение искам да кажа, че се опитахме да бъдем прозрачни Задачата ни беше трудна, радвам се да чуя, че това се признава. Идеята ни е европейския бюджет да стане по-стабилен в съответствие с европейските политики, но и развитието на отделните държави. Така че да изиграе своята роля и да бъде в крак с всякакви е, процеси на развитие. Благодаря за вниманието. На разположение съм за въпроси. Благодаря казва председателката, и аз искам да задам един въпрос. Като всеки, който а, работи със сегашната система, ще види че всички знаем как изглеждат и знаем как изглеждат нещата до 15-ти разряд след десетичната запетая. Новата система ще задържи ли тази стабилност? Това е, който ме, това е което ме вълнува. Другата комисия ще бъде приканена да си каже думата. Сега комисия, Европейската комисия. So uh, if I um, take your questions, so I want to... Ако мога да отговоря на въпросите. Нека да подчертая, че в експос оценката ще дадем подробните е, собствени ресурси. А, трябва да направим прогнози за ДДС. ДДС а, и е, БВП ще останат основните източници на доходи, е, на приходи. Те са надежни и стабилни. Схемата за търговия с емисии се предвижда да бъде 2%. Освен това, е, доста уверени сме за това, че собствените ни приходи ще бъдат стабилни ще се изненадаме да има рязък спад от първия момент. ако предприемат страните членки, едва ли това ще стане в първата седмица. Очакваме да има и намаляване на е, рециклираните е, пластмасов е, амбалаж. За корпоративната данъчна основа. Там действително са по-нестабилни нещата, но и те следват е, е, БВП и ДДС. Могат да се правят прогнози и би следвало да кажа, че е, ние формулираме предложението си спрямо съществуващата система не правим революции, искаме просто да се използва по-добре е, съществуващия механизъм. Да, много интересно, госпожа Лингстром. Имате още веднъж думата, за да е, приключим. Благодаря. Няколко коментара. Е, първо за презумциите. Ние в становището си съвсем ясно казваме, че тези презумпции не са абсолютно стабилни. Те не са само макроекономически, а правят прогнози за поведението на потребителите. Там искаме да видим повече анализ. А за коментарите свързани с политиката, да, за пластмасата се създават стимули, но в схемата за търговия с емисии стимули няма. Добре е да стане ясно това от предложението. За сложността да се елиминира корекцията при отстъпките е определено по-добрата стъпка за по-упростена и разбираема система – но като цяло целия, цялото предложение си остава сложно. И госпожо е, Гресле, по отношение на вашия коментар за стабилността, действително е, собствени приходи на база БВП е, осигурява стабилност в финансирането на системата, но новите елементи всъщност показват, че стабилността си остава с БВП. Да, ние виждаме, че 3% липсват. Това в крайна сметка не е чак толкова голям проблем. Всеки министр на финансите ще каже, да, някак си ще успеем да се справим, но ние не се не подхождаме така. И така, благодаря ви. А, какво да направим? Да запалим една свеща в църквата и да ви пожелаем всичко най-добро. И така, преминаваме към точка 17. Е, е, становище на ЕСП относно регламент, е, Европейското териториално сътрудничество АМПСКОН е нашия докладчик. Имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. В Доклада за Интерек е, мога да кажа, че има добри резултати, е, които задоволителни и за заинтересованите страни трансграничните програми е, между държавите членки е, ще попаднат в трансграничното сътрудничество, не в, е, в транснационалното сътрудничество, не в трансграничното сътрудничество. Тоест бюджета ще бъде свързан с класическия бюджет за класическите програми. И грешката, процента на грешката за програмите Интерек е много под 2%, нещо, което действително много ни радва и го приветстваме. Комисията предлага вече една нова система, при която се използват, така да се каже, определени извадки, а не повсеместен контрол. Контрола на базата на оценка, е, предварителна оценка е нещо добро според мен. Е, направил съм е, все пак някои измен... предложения за изменения. От една страна, когато става дума за определени критерии за подбора на програмите, консултациите като че ли не са непременно целенасочени и подходящи за всички програми. Затова е, има един е, контролен е, съвет, който така и така контролира. Предлагам консултациите да са на доброволна основа. Пред, комисията предлага нова електронна система за е, данни на всеки два месеца се предоставят данните от проектите. Според мен да, това е като задължително изискване така твърде кратък период. Затова Имам тук предложение за изменение, за да не се занимават хората единствено с това. Имам промени, които мога да предложа на вашето внимание по отношение на прехвърлянето на средства от един приоритет към друг проект. Когато става дума за малките проекти, става дума за 20% административни разходи Всъщност това е доста а, малка а, сума, а, затова предлагам 30%, независимо от това, че проектът е малък, административните разходи може да са много високи. И същевременно а, трябва да а, се опитваме да избягваме определени а, бюрократични, административни а, пречки, когато е, са много високи изискванията, естествено е, е, това означава затрудняване на проекта. В този смисъл имаме вече нови бюджетни правила и се надявам, че проблемите ще бъдат решени. Аз самият съм от такъв трансграничен район и знае как изглеждат нещата в момента. Желая на комисията успех. Благодаря, госпожа Вагнер. от е, е, економически анализи и политически анализи, Диджи Речи, генерална дирекция. Благодаря, благодаря и на докладчика. Благодаря за положителните думи за предложението на Комисията за териториално сътрудничество. Искам да очертая няколко моменти, които са поставени в становището. Няма да коментирам по-широките политически въпроси. Може би обсъждането можем да свържем с докладите, които разгледахме вчера, включително този на господин Пиренски, за... защото за Европейския социален фонд плюс. Има а, механизми, които да осигуряват контрол, да се случват нещата в правилния ред. Това е с оглед и на максимално доброто изразходване на средствата и за ефективното изпълнение. Колкото повече се охлапват правилата, толкова по голяма е риска да се получат изкривявания. Също така има така опасения от намаляване на изискванията за средносрочното, средносрочния преглед защото този преглед а, дава възможност да се оцени по-общо как се развиват програмите и да се дадат насоките за последните е, две години за изпълнение и бюджетни кредити. Така че е, в този момент могат да се направят промени, за да се подобри изпълнението. Освен това, а, обсъжда се дали е, критериите за подбор да бъдат задължителни или факултативни. Смятаме, че има какво да се обсъди по въпроса. За да има добро изпълнение, добро разход... ефективно разходване на средства, Ключов момент в изпълнението на проектите е, е са критериите. Тук е, говоря за това какво постигат съответните проекти. Вчера бе е, критикувана комисията, че въпреки, че цифрите са добри, може би ефективността не се наблюдава достатъчно ясно и няма съответни механизми. Ето този механизъм е един от е, възможните. Трето, а, ако се намалят финансовите преговори за малките проекти 30%, ще означава, че една трета от това, което ще се изразходва за парите за малки проекти, ще отидат за целите на управлението им. И, и по опит на комисията, ние бихме предложили 20%. Данните ни показват, че това ще е достатъчно. А по отношение на гъвкавостта за това да се преместват средства спрямо а, приоритетите, не, ние лично не сме убедени, че трябва да има официален процес на ниво комисия за пренасяне на средства от един в друг приоритет. По-лесно би било, но въпросът е от гледна точка на контрола дали това ще е добра идея. И накрая Комисията направи предложението с цел да предложи по-прости механизми. И когато те не са задължителни, както е случая с Интерек, страните членки могат да решат дали да го използват или не. Всеки път, когато предлагаме различни варианти, ние се въздържаме да налагаме ограничения, защото предлагаме все пак факултативен вариант и е, искаме да оставим съответния вариант открит, за да е, могат е, страните да посрещнат нуждите си със съответната програма. А е, изискването за годишен преглед би следвало отново да бъде факултативно, без да има ограничения дали този преглед се с съсредоточава върху изпълнението или върху трудностите. Благодаря ви за това становище. Дали докладчика желая още веднъж думата? Съвсем накратко. Благодаря на комисията за това, което бе казано. И именно по тази причина аз се радвам, че ще работим заедно. Съжалявам, не видях колегата Целер, който иска думата. Да, говорим за европейска добавена стойност. Това, което действително носи добавена стойност, са трансграничните проекти и, там, и сътрудничеството между граничните региони. Това, че няма граница и няма зидове и стени между държавите членки, е, е ясно, но също времено пък като че ли се изграждат, така да се каже, законодателни или правни стени и граници, защото понякога законодателното уреждане на някои въпроси в другата страна създава усещането, че си изправен пред стена, която не можеш да пробиеш. Това е достатъчно материал за размисъл за да можем е, да облегчим и да подпомогнем по-ефективно е, сътрудничеството в трансграничен аспект. Да се съкрещават средствата тук е абсолютно неподходящо. Е, да се прехвърлят трансграничните проекти в, е, така да се каже, бюджетната рубрика конвенционални и традиционни програми също не е най-доброто, но при всички положения ще трябва да е, се концентрираме върху отпадането на бюрократични и правни спънки пред е, сътрудничеството Очевидно и в столиците на държавите член, членки има вече малко повече разбиране за тези проблеми. Не би трябвало да се дублират и пресичат, така да се каже, и припокриват някои компетенции, които също време са уредени по различен начин в страните, така че това отношение е много важно. Ето, има е, широко поле за действие, най-вече по отношение на едно по-добро законодателство. Това е нещо, което госпожа Вагнер със сигурност е, ще си запише. Благодаря. Предложението на комисията върви в е, посока, доколкото е възможно да се намалят възможностите за завишаване на критериите изчистваме подхода към контрола и одита на база на риск и създаваме конкретни механизми за интерек, конкретен специфичен режим за одит за тях. Има и ред изключения или, как да кажа, разпоредби, които да отчитат конкретните особености на Интерек. В такъв смисъл те са по-леки, отколкото изискванията за основните програми. Но все пак трябва да бъдем е, наясно. Трябва да е сигурно, че е, има цифрови данни, е, достатъчно навремени и усъвременени, защото системите съществуват и това няма да е допълнително административно бреме за управляващите програми, няма да и допълнително бреме за бенефициентите. Системите съществуват. Много е трудно от гледна точка на комисиите да осигури за конкретни е, програми да не се добавят допълнителни слоеве от изисквания – но всички, е, които се занимават, е, така, всички заинтересувани страни е, искат кохезионната политика, за да постигне целите си, трябва да има надежни данни и също така да има и ясни разяснения, показания за това какво се постига на място. Така че процедурите, необходимите мярки е, и съответните данни е, трябва да бъдат изисквани, за да е ясно какво се прави за гражданите. Благодаря ви. И така, приключваме с тази точка, но темата е много интригуващо. И така, продължаваме е, с семинара е, на тема ОЛАФ. Е, е две минути техническа пауза и продължаваме. Ja, meine Damen und Herren. Госпожи и господа, колеги, скъпи колеги, скъпи гости, е, бихме искали да започнем е, заседанието. Е, много сърдечно поздравяваме нашите гости, които са основни оратори във връзка с новия регламент за ОЛАФ. Продължавам на немски. За мен като докладчик по темата това е много важен ден. Вие знаете, че сме на път да приключим работата по нашия доклад във връзка с предложението за регламент за ОЛАФ. Е, затова е изключително интересно, поне за мен лично, да чуя мнението на е, академичните среди, на хората, които е, научно се занимават с темата, за това как оценяват новото предложение във връзка и с други законови актове на Европейския съюз. Всеки от вас ще има възможност най-малкото 15 минути да, 10-15 минути да изложи своите виждания. Ние сме говорили нееднократно за регламента за Европейската прокуратура ЕПО. Доста сме критични към регламента за ЕПО, тъй като вътре има неща, които всъщност не са доуредени, които е, оставят много въпроси е, без отговор, най-вече във връзка и с взаимоотношенията с ОЛАФ. Независимо от е, това, ние ще трябва да подготвим ОЛАФ и да го обезпечим с всички необходими средства и инструменти, които са абсолютно необходими, за да може да се работи добре. Има един определен прак за работата на ОЛАФ? Кога може да се е, включи ОЛАФ? Кога, в крайна сметка, все още продължават компетенциите на държавите членки? Няма сега да така съживяваме отново старите битки, които сме водили е, в миналото. При всички положения държавите членки е, вече е, е, са по-скоро в е, ролята на тези, които трябва да съдействат, да помагат на Европейската прокуратура. Не можем да променим тези неща. Регламента за Apple вече е на лице. Apple, така да се каже, изисква от държавите членки, но по отношение на ОЛАФ нещата са малко по-различни. ОЛАФ обаче ще бъде изправен пред нови проблеми, ако не се решат нещата в рамките на новото предложение за ОЛАФ. Как точно нали, ще се разгледат нещата във връзка и с ПИФ? Да знаем, че държавите членки вече са в фазата на изпълнението, но все пак и тук има нерешени въпроси. И така, новото предложение за ОЛАФ. Отдавна вече говорим по тези въпроси тук в е, парламента. Е, естествено, е, ще подготвим немалко предложения за изменения. В никакъв случай не желаем прекалено много да протакваме процедурата, но е, настоящото предложение, както и действащия регламент за ОЛАФ, е, съдържат празноти, е, съдържат доста разпоредби, които ни тревожат. И при всички положения и новото предложение не отговаря в достатъчна степен на въпроса какво е това административно разследване, къде може да се провежда, в кои случаи е административно разследване, как стоят взаимоотношенията за ОЛАФ държави членки. Има така някакъв компромисен текст, който е предоставен и на нас и на съвета. Има немалко малко слабости в е, предложението. Парламентът при всички положения би желал да кодифицира и е, правилата за вътрешните процедури в ОЛАФ. Ние се надявахме, че комисията сама ще предложи именно е, това, тази кодификация. Е, комисията обаче не го направи. Това според мен е голям пропуск от правна гледна точка нещо, което е абсолютно необходимо за правна сигурност. ОЛАФ и държавите членки и в това отношение имаме немалко желание за подобрение. Е, можете да се е, ядосвате колкото си искате, но е, не се предоставя достатъчно материал. Някакси е, продължава се една такава статистика е, за годишните е, резултати, която обаче вече нищо не казва. Когато не се запишат нещата съвсем точно и не се запишат в съответния правен акт, знае, че нищо не се случва, затова ще го запишем, поне ние. Имам и редица други е, бележки, е, но в крайна сметка вие не сте тук за да слушате мен, а по-скоро обратното. Ние сме тук за да слушаме вас и затова няма да отнемам повече време. Започваме с госпожа професор Лигети от е, института е, е, в Люксембург. Да, е, съжалявам много. Тук съм. И така, е, добре дошли, имате думата very much. Благодаря. Госпожо председател, дами и господа, колеги. Благодаря на вашата парламентарна комисия и на госпожа Гресле за поканата. За мен темата е много важна. I see the key question uh, that uh, underlies uh, all the... Ключовия въпрос е как най-добре да формулираме действията за защита на финансовите интереси на Европейския съюз посредством евентуално правно-наказателни производства. Нека да започна с малко пресняване на темата, откъде тръгна регламента за Европейската прокуратура. Е, Олаф е, винаги е бил обект на критика е, при разследванията си, че дублира дейността си заедно с дейността на страните членки. И се счита, че недостатъците от техните разследвания са именно от това, че няма правни последици в страните членки. И когато започна да се обсъжда въпроса за Европейската прокуратура, а, идеята беше да има наказателни производства, които да, са, които да съпровождат разследванията на европейско ниво. В регламента за Европейската прокуратура е ясно, че все още ще има възможност да се правят и административни разследвания – което налага и въпроса как точно да разпишеме взаимоотношенията между административните и наказателно-правните мерки в този случай. Първоначалното предложение на комисията предвиждаше изключителни правомощия за Европейската прокуратура, но сега това не е така. Правомощията са споделени което е, има и ред е, последствия. Тоест, страните членки все още имат правомощия. Европейската е, прокуратура има ограничено ни правомощия, защото прага за случаите, които те могат да разследват, преследват, е висок. Освен това, Олаф трябва да подкрепя прокуратурата, трябва да има взаимодействие между двата органа. И също така Европейската прокуратура се създава по механизма на засиленото сътрудничество, т.е. както казахте, има страни Унгария, Полша, Швеция, Обединеното кралство Ирландия и Дания, които не е, се включват в е, механизма за Европейската прокуратура което означава, че Олаф си остава с е, правомощия за административни разследвания. Предвиждаше се първоначално прокуратурата да ги замести. Но а, сега е оставена възможност да има на административно а, преследване и иземане на възвръщане на средства при нарушения. Олаф ще е, играе ключова роля там, където е, прокуратурата, Европейската прокуратура няма правомощия или се въздържа от упражняване на тези правомощия, както е разписано в член 25 или в страни, където Европейската прокуратура няма правомощия, защото не участват в механизма за засилено сътрудничество. Освен това, Предложеното изменение на регламента за ОЛАФ предвижда много важна роля за тази организация в предварителното подготвяне на информация, която се подава на Европейската прокуратура. Тази законова рамка, която се е, предвижда от регламента за Европейската прокуратура, изменя на регламента за ОЛАФ предвиждат много сериозно взаимодействие между двата органа. Основният правен принцип е да има взаимодопълняемост между ОЛАФ и Европейската прокуратура. И другата цел е да се подобри ефективността на административната част от разследванията. Там има съвсем целенасочени промени. Комисията направи оценка преди предложението и там бяха очертани ред недостатъци, където могат да се е, въведат законодателни промени. В е, изменението обаче не се решават всички тези е, проблеми, само някои. Основният промен е как точно да се осигури взаимодопълняемостта, която се предвижда в е, е, регламента за Европейската прокуратура и измененията на регламента за ОЛАВ. Примерно, е, допустимостта на доказателствата. Оценката на комисията гласи, че най-важният фактор, последва, който следва след препоръките на ОЛАФ е допустимостта на доказателствата в на, националните правни процедури. Това е една от основните причини е, да се зароди идеята за създаване на Европейска прокуратура. Аз бях представила доклад на Европейския парламент за процедурните е, гаранции при разследванията на ОЛАФ и там коментирах три фактора, които според мен имат отношение към допустимостта на доказателствата събрани от ОЛАФ. Те са следните. Първо, разпокъсаните следствени правомощия на ОЛАФ. Ние сме наясно, че те са различни за различните страни членки и за различните отрасли. Това е голяма разпокъсаност, която зависи от националното право и съответно пречи на допустимостта на доказателствата. Освен това, регламент 883 предвижда така нареченото правило за асимилация, т.е. доказателства събрани от ОЛАФ – се приемат на ниво с доказателства от националните административни органи. Това правило за равни права всъщност изисква на национално ниво да има същия орган с сходни е, функции на ОЛАФ, но в страните членки не винаги има такъв орган. Тоест, правилото за допустимост на доказателствата на ОЛАФ се обезвалидява и съответно се налага двойно повече усилия за разследване. Освен това, има и недостатъци в процедурните гаранции при разследванията на ОЛАФ. Така че ако комисията иска да работи за да се повиши допустимостта, допустимостта на доказателствата събрани от ОЛАФ, съответните предложени изменения трябва да разгледат тези три фактора разпокъсаността, правилото за асимилиране и нивото на процедурни гаранции. Искам сега да ви е, упомена кои са измененията, които биха променили за добро положението. Няма да коментирам процедурните гаранции, защото колегата ще говори именно за това. Ще пропусна с този момент. Що се отнася до разпокъсаността на, на правомощията, член 3 гласи, че е, проверките на ОЛАВ трябва да бъдат е, е подвластни само на европейското законодателство. Има и решение на съда, което поясни този въпрос. Член 3 съответно не е кой знае какво ново постижение, просто кодифицира съдебната практика. Това ще допринесе за намаляване на разпокъсаността на правомощията на ОЛАФ, но само ако економическия оператор се съгласи да, с мерките по разследване, предложени от ОЛАФ. Ако Тоест Олаф трябва да разчита на помощта на националните е, органи, ако економическия оператор не се съгласи. Тоест е, остава елемент на разпокъсаност. Някакво малко подобрение има, но не е, е цялостно. За въпроса за допустимостта на доказателствата и правилото за асимилиране – там се въвежда едно ново понятие е, данни е, или доказателства, събрани от ОЛАФ. Тук е, въпросът е проблематичен, защото е много важно каква информация предоставя ОЛАФ заедно с окончателния си доклад – защото тогава националните органи ще се ползват от нея за последващи действия. В е, е, член 22 и 9 се опитва да се подсили допустимостта в два случая. В е, не наказателно-правни дела, там Предложеното изменение опростява правната рамка и заявява, че е, доказателства събрани от е, ОЛАВ трябва да бъдат признати след е, проверка на автентичността им. Това е разпоредба, която съществува и в други области на европейското право при не наказателни дела. Член 11 алинея 2 предвижда също доказателства събрани от ОЛАФ да бъдат допустими в административни наказателни дела на европейско ниво. Тоест, малки подобрения, но когато става дума за наказателно-правни е, дела или наказателно-правни процедури, е, последващи разкрития на ОЛАФ, няма никакви подобрения в регламента на ОЛАФ. Тоест, е, Остава си и правилото за асимилиране, е, независимо е, дали ще бъде, е, дори да се приеме изменението така както е предложено. Това за мен е недостатък. Недостатък на правната рамка, която, който ще има своите последици за е, физически лица и економически оператори, засегнати от разследвания на ОЛАВ, защото може да се случи е, разследването да е, се окаже, че е, не само разхищава или пиле ресурси, но и нарушава правила на е, физически лица или економически е, оператори. Освен това, искам да обърна внимание на още един момент, свързан с допустимостта на доказателствата – Регламента за Европейска прокуратура и измененията за регламента за ОЛАФ. Много интересно е, че там правилата за допустимост на доказателствата се е, разминават. И е, изглежда, че допустимостта ще стане хилесова пета и за двата регламента. За мен е, предизвикателството е да можем да избегнем подобни затруднения, било то за разследванията на ОЛАФ, такива каквито съществуват сега, е, да не се случват и за Европейската прокуратура. В е, член 11, е, алинея 2, предвижда да има това правило за асимилиране на доказателствата без наказателно правни производства а член 37 от Европейската прокуратура е, налага правилото за недискриминиране, което не е правилото за асимилиране. Е, това са различни неща и се питам защо се вкарват два различни стандарта в двата законодателни текста. По мое мнение, ще се окаже особено трудно когато Олаф извърши раз, разследващи дейности по искане на Европейската прокуратура, а, кой стандарт ще се прилага? Правилото за асимилиране на, на доказателства или правилото за недискриминиране? Как точно ще се прилага това на практика е много трудно да се предскаже. За мен тук се очертава опасността да има разпо... така, търкане между прилагането на двете разпоредби. И е, проблема с допустимостта на доказателствата ще си остане много голям. Било то и в административните производства и в наказателно-правните такива. Благодаря. Благодаря. Е, бях наистина увлечена от вашето изказване, което е много интересно и за жалост е, вие само потвърдихте някои от моите собствени опасения. Но такъв е живота. Е, благодаря ви много. Сега ще дам думата на госпожа Клое Бриер. Тя е от Брюкселския свободен университет и също се е занимавала с тази тема. Заповядайте. Uh, um, uh, благодаря, госпожо председател. Ще предложим, ще нашата работа общо. Благодаря и нека да отправя така думи на благодарност на вашата парламентарна комисия за участието в семинара, поканата за участие. Ние е, работихме за бъдещото е, сътрудничество между ОЛАФ и Европейската прокуратура, за това тя да бъде достатъчно ефективна и да защитава финансовите интереси на Съюза. Е, както каза и професор Лигети, е, много неща се развиха от тогава. Целта на настояща презентация е да оценим дали е, предложените изменения отговарят на нуждите, очертани в предходния ни анализ. Първо, ще разгледаме двете различни е, визии за взаимоотношенията между ОЛАФ и прокуратурата. Първо, по първото, ОЛАФ трябва да бъде оперативната подкрепа на прокуратурата при разследване, особено при е, разследване. А според втория вариант – прокуратурата трябва да бъде подкрепена от националните органи и ОЛАФ да бъде автономен орган. Започна се е, преговори с цел да се е, изградат е, така ясни представи и предложението е по-скоро върви към втория вариант. В регламента доста по-ясно става ясно, че се ориентират към втората представа за прокуратурата, но остават някои нерешени въпроси. В проекто текста не е ясно дали е, прокуратурата и ОЛАВ ще бъдат равно поставени е, партньори или единия ще е, има предимство пред другия. Необходимо е да има и е, виждане как е, ще се е, осъществяват взаимоотношенията между двата органи. Основен принцип за бъдещето сътрудничество се съдържа в член 101 от регламента за прокуратурата следния текст, че ЕПО трябва да създаде тесни взаимоотношения с ОЛАФ на базата на, тес, на взаимоотношения и обмяна на информация, за да с, е, използват всички възможни средства за защита на, на, на интересите на Европейския съюз. Тази клауза сега се отразява почти огледално в проекто предложението за ОЛАФ, което означава, че двете инструмента ще бъдат стиковани. Тук се разписва и допълняемостта на техния мандат и подкрепата на ОЛАФ за прокуратурата. Двата органа имат възможност да сключват работни е, взаимоотношения, споразумения. Това е от ключово значение, защото тяхното взаимодействие не може винаги да бъде описвано в законодателни инструменти. Но подобни взаимоотношения показват и липса, понякога може да има и липса на прозрачност. Затова е много важно законодателя на европейско ниво да разпише в достатъчно подробности условията в регламентите и за прокуратурата и за ОЛАФ. Добре е да има подробно разписани е, тези клаузи и в двата регламента за да се е, очертаят измеренията на сътрудничество. Те са три. Първо, да няма дублиране на усилията. Както каза професор Лигети, това е от ключово значение, за да не се дублират е, усилията от една страна е, и за да не се разхищават средства и за да се спазват правата на разслед... тези, които са обект на разследване. Освен това, не би следвало Олаф да започва административни разследвания по същите казуси, по които ЕПО работи по наказателно правно производство. Олаф също така трябва да проверява системите си за управление и контрол. Също така може да иска информация от Олаф, който да използва ако ОЛАФ идентифицира по време на разследване е, наказателно правен състав, където той няма правомощия, трябва да докладва на прокуратурата и да провери дали вече няма съответно производство. В момента обаче не се предвижда ОЛАВ да е активен, когато има наказателно правно производство от прокуратурата. ОЛАВ се предполага да осигурява подкрепа. Също така в определени случаи може да информира прокуратурата за намерението си да открие допълнително административно разследване 30 дни е срока прокуратурата да се, въз... да се противопостави на подобни разследвания с съображение, че те могат да застрашат собствените разследвания на прокуратурата. ЕПО също така може да упражнява контрол е, за адми... Е, текущи административни разследвания. И, е, но така, възможностите да се противопостави са ограничени. Олаф може да подкрепи разследванията на прокуратурата и евентуално да открие допълнителни административни разследвания. Ораторът чете с скорост, която не е възможно да бъде превеждана. ЕПО не може да, се, е, да възражава върху начина на вземане на решение в, е, е, е, в ОЛАФ. The second uh, dimension второто измерение има отношение към обмяната на информация между ОЛАФ и прокуратурата. Тук има много предвидени клаузи, няма в подробности да ги изброяваме. На слайдовете са дадени съответните подробности с съответните условия за обмен на информация – в е, регламента за прокуратурата. Проекто предложенията за ОЛАФ също имат допълнителни разпоредби за обмяна на информация в двете посоки. Но там също има нужда да се пояснят някои моменти, технически такива, примерно условията за а, достъпа до, а, да, до системите им за управление на съответните казуси. Трябва да се регулира взаимоотношението между, е, е между ОЛАВ, е, ЕПО и е, органа, който има отношение да предоставя информации на Олав защото има риск да се дублират информациите. Също така може да се е, получи е, дублиране на информация, която е предоставена и на прокуратурата, и на ОЛАФ. Също въпрос е как да се третира информацията, дали е, да се счита като директна е, и, е, или Олаф трябва да се обърне към прокуратурата с искане за допълнителна информация. Третото измерение в сътрудничеството е подкрепата от страна на ОЛАВ за дейността на прокуратурата. Без да навлизаме в подробности, е важно да се каже, че и в двата предложени регламента се предвижда прокуратурата да има право да иска от ОЛАВ да подкрепя негови, нейните разследвания посредством информация – координиране на действията на национални административни органи или извършването на административни разследвания. И има осигурена последователност в двата текста, защото те са сходни, а има и допълнителни разяснения по отношение на съдържанието на искането на прокуратурата – Съдържа се и нова клауза за ролята на ОЛАФ за улесняване на сътрудничеството с съответните национални органи. В заключение, предложените е, изменения са добре дошли. Те отговарят на повечето от нуждите, които очертахме в предходни анализи – и е, изграждат на практика бъдещата е, сътрудничество ОЛАФ и прокуратурата. Има и последователност в е, взаимовръзките между двете правни рамки и се слага акцент върху диалога и обмена между двете институции – освен това се развива и правната рамка на ОЛАФ, особено ролята им в казуси, където прокуратурата няма правомощия или решава да не ги разследва. Но във всички случаи остават нерешени проблеми. По отношение на сътрудничеството ОЛАФ прокуратура по, е, за страни, които не участват в механизма за Европейската прокуратура. Този въпрос е решен сега съвсем на повърхностно ниво в е, регламента за прокуратурата, за ОЛАФ, е, в регламента за ОЛАФ такива клаузи не съществуват изобщо начина на сътрудничество между ОЛАФ и прокуратурата е различно в зависимост от това дали е, става дума за страни членки, които участват в механизма за Европейска е, прокуратура или не. Някои от нерешените проблеми могат да бъдат решени в работен порядък, но има други, които трябва да се решат от, на правно ниво. Например, случая е, за определенето на точното естество на взаимоотношенията между ОЛАФ и Европейската прокуратура. Дали са реално равнопоставени партньори или единия е с по-висша роля от другия. Все още преговорите за проекто е, регламента за ОЛАФ са в много начален е, стадий, т.е. съответните клаузи могат да бъдат променени. Едно добро взаимоотношение между двете органа е, ще се базира на откритост и диалог, само ако се разработи културата за работа в диалог. Благодаря. Тук отново поставихте пръст в раната. Аз а, а, не съм убедена, че конфликтите на компетентни ще се разрешат между европейската и европейско и национално ниво. Сега ще дам думата на професор Мицилегас от е, университета, е, университета Queen Mary University Лондон. Радвам се, че сте тук. Зная, че имате мнение по въпроса. Искаме да чуем и вашата гледна точка. Благодаря, благодаря за поканата в 10 минути, с които разполагам, не съм подготвил PowerPoint презентация, но ще се спра на 6 въпроса, относно отражението на взаимодействието между ОЛАФ и ЕПО върху основните права. И, това е важно, защото понякога забравяме тези последствия, когато говорим за структурата и за това как тези толкова сложни органи в бъдеще ще взаимодействат. Първото, което искам да кажа, разглеждайки ЕПО и ОЛАФ, е, че въпреки, че говорим за техните правомощия, и това се говори от години, според мен правното основание на защитата на Основните права и възможността за обжалване остават слаби. Знаете и от миналото, че ЕПО се сблъскава с затруднението на доста ограничени възможности за правна защита в европейско ниво. А за Олаф професор Лигити каза, че тук залага на националните разследвания, което води до правна несигурност по отношение приложимото право. А от друга страна, наистина минималистичният подход относно гаранциите на европейско ниво. Като прочете, човек се изненадва, че как е, комисията променя е, регламента за е, ОЛАВ след измените от 2013 година не се прави достатъчно според мен. Втория въпрос, който искам да поставя е, че основните права не бива да се разглеждат като нещо, което е в разрез с ефективната работа на ОЛАВ. И както каза професор Лигити, основните права и тяхното зачитане имат ключова роля за допустимостта на доказателствата в националното и европейско съдебно производство. Така че трябва да обърнем особено внимание за това как ще действа ОЛАФ с цел да се постигне по-ефективна дейност на място трябва да мислим по-сериозно по този въпрос. Третото, което искам да кажа, е приемствеността. Опитвам се да си представя, може би така от гледна точка на бъдещето, възможните сценарии на взаимодействие между ЕПО и ОЛАФ. Може да не е реалистично, но си струва да помислим какво ще е това сътрудничество. Така че като говорим за приемственост, трябва да кажем, че ако имаме приемственост на досиетата от Олаф към ЕПО, т.е. Олаф прави разследване и ЕПО трябва да поеме нещата, тук стигаме до важен момент какви гаранции имаме че раз, по отношение разследванията на Олаф. И тук е, ставаме свидетел на сблъсък на два свята. Административни разследвания, е, или поне наричани такива, каквито и да са последствията, от една страна е ЕПО е, и от друга, е, в, и от друга страна на разследване на криминални престъпления. Трябва ясно да направим разграничения, ако е, да речем, продължи нещо, което вече е започнато от Олаф. Четвъртия въпрос във връзка с това е следния. Какво правим, когато е, нито допълнителни разследвания, както се каза. Да, когато е, евентуално и пред проведени разследвания доведат до това, че ЕПО реши да не действа, а Олаф, Олаф смята, че трябва да се действа. И ето тук се опираме до различната правна рамка по отношение правилата за разследване. И може да ви се стори Парадоксално, че по-леките случаи, с които се занимава с, с които се занимава Олаф и по-тежките криминални престъпления, които са в ресора на ЕПО, могат да бъдат разтретирани по различен начин, къде, къд, какви са критериите. И за това, от тук стигам до пет от петия въпрос, който ме вълнува. Държавите членки не, не участват в ЕПО. Какво става, когато имаме трансгранично разследване, да речем за пране на пари или нещо друго и Олаф разследва в държава А, дори да речем в Великобритания, дай Боже в бъдеще, и ЕПО разследва същия случай в Германия. Какво е приложимото право? Аз мисля, че като говорим за върховенство за закона, имаме тук основание да разгледаме внимателно тези случаи, защото ЕПО има собствени правила, отвоювани и съгласувани с цената на дълги мъчителни преговори, но те поставят важни за О, Олаф въпроси. И ми се струва, че настоящото предложение не е достатъчно всеобхватно. И на последно и шесто – а ние винаги трябва да сме наясно какви са възможностите и средствата за правна защита на отделния индивид. И ЕПО тук дава разли... допълнителни възможности наистина да се включат по-подробни разпоредби за правната защита на национално и европейско ниво при разследванията, но мисля, че един по-широк момент от гледна точка на законодателя е, е до каква степен трябва да имаме съгласуване между стандарт, процесуалните стандарти на ЕПО и ОЛАФ, защото те взаимно се допълват и мисля, че в един момент може да се наложи да, върнем, да се върнем към този въпрос. Е, оставам на ваше разположение. Е, можехте да използвате и останалите минути до 10, но да, наистина плътен текст можем да се върнем. Е, господин Инглрам от е, съда на е, Европейския съюз. Вие сте чест гост при нас. Темите до сега не са получили удовлетворително разрешение и за това ви благодаря, че днес отделихте време за този разговор с нас. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Винаги с радост е, е, участвам в обмен на мнение по тези интересни теми. Няколко лични забележки. Економическите субекти е, имат работа с по-добре економически подплатен Олаф. В, според мене това е основното в новия е, регламент за Олаф. Олаф е по въоръжен с по-добри средства за устояване на финансовите интереси на Европейския съюз. Какво ще означава това за економическите оператори? Те също ще искат да знаят за какво става дума. Първо, а, Олаф има право да прави проверки на място по националното право се, законодателство се прилага само ако националните власти са призовани да се включат при случай на възражение от страна на економическия субект. Това е общо правило и от търговското право, нищо ново това внася голяма правна сигурност и е не е ново, защото е, нещата са по този начин. Е, още е, и имаме решение от май тази година, решение на съда и комисията се позовава в преамбюла на това решение и влага, кодифицира тази съдебна практика в регламента за ОЛАФ. Второ, както професор Лигети също каза, а, а, ако Олаф работи по въпроси различни от наказателни въпроси, вече доказателствата няма да са допустими, тъй като няма да са изпълнени съответните разпоредби. Наистина при непрестъпни случаи има просто, просто съпоставка и проверка на автентичността на реф, доклада на Олаф от гледна точка на възможността за правна защита. Доклада не е просто задължен да приеме доклада на доверие. Националния съдия има възможност да направи проверка на доклада на базата на европейското законодателство, като се позове на съдебната практика на Съда на Европейския въпрос въпрос. Имаме също съдебно решение по а, подобен случай от съда. Трето, няма да има съмнение относно компетентността на ОЛАФ да провежда разследвания по ДДС, което е наистина огромна стъпка напред. Премахването на подобни съмнения е една от целите на предложението на комисията и държа да подчертая, че е напълно в съответствие с нашата съдебна практика която сочи, е, че има пряка връзка между събирането на ДДС и защитата на финансовите интереси. Например, нашето решение от 5 декември от 5 декември 2013 година, което не е от вчера, но ясно постановява този принцип. И накрая економическите оператори ще трябва да сътрудничат на ОЛАФ, подоставяйки информация. Такова задължение вече съществува съществува при вътрешните разследвания за служителите на Европейския съюз, но не присъства при външни разследвания за економическите оператори. И тук ще припомня нещо. Винаги е деликатен момент предоставянето на информация и сътрудничество, защото имаме от една страна задължението за сътрудничество и основното право за да разпитвания да не се само инкриминира. Няма нищо незаконно в това, но въпросът е много деликатен, когато опре до приложение на практика. Пето, макар че това няма голямо значение за економическите субекти, комисията предлага независимостта на генералния директор на ОЛАВ да включва и координационни дейности, а не както е сега, само разследващи дейности, което е важна стъпка тъй като определя до определена степен отношенията между генералния директор на ОЛАФ и комисията. ОЛАФ е част от комисията като структурна единица. Това е интересен принципен момент, затова искам да обърна внимание. На шесто място до сега не сме говорили, но економически оператор ще бъде поставен в положение чрез националните власти Олаф да има достъп до банковата му сметка в точка 36 е, от преамбюла е записано, че това вече съществува като възможност някои държави членки. Сега се прилага повсеместно в Европейския съюз. Помня, че в семинари и конференции на този въпрос се обърна особено внимание, включително Олаф постави въпроса. И като ако говори говорим за най-сериозните промени с оглед на економическите оператори, бих посочил това като пример. И най-сетне да спомена, на... исках да спомена накратко, но доктор Биери и професор Вайнберг се споменаха на въпроса. Цялата информация събрана от ОЛА в рамките на разследване може да се използва от ЕПО и е, Олаф може по искане на ЕПО да провежда економически разследвания относно отделни економически оператори или групи такива. Това е член 12 по точки С до Г латинско от регламента на Олаф кодифицира това. Искам да добавя, че економическите оператори ще се изправят не само пред един по-обезпечен юридически олаф, но и те самите по член 3 имат допълнителни процесуални гаранции при проверките и инспекции на място, при економическите оператори, които е, не се прилагат при вътрешно разследване, но това е друга тема. Поне за момента не говорим за това. Apple, освен това, е, непряко получава подкрепа, ако може да се възползва от информация от един економически по-добре подплатен Олаф, което е естествено, но това ме връща към тема, за която сме говорили включително и май миналата година пред вашата комисия, а именно, че има нужда е, от е, независим контрол е, по отношение спазването от ОЛАВ на основните права, както чухме от професор Мици Легас и това отново е подчертано в мнение 2017 от надзорния съвет Комитет на Олаф миналата година. Нека не забравяме това, когато говорим за предложението на комисията, защото възможността ЕПО да използва информация събрана от Олаф може да зависи до голяма степен от този независим контрол върху Олаф, защото не може е, ЕПО да заобикаля всички процесуални задължения, просто като е, каже, нека Олаф събере информацията. Комисията прекрасно е съзна, е, съзнавала това в предложението си още от 2013 година за процесуалните гаранции, и аз мисля, че си заслужава да хвърлим поглед и на това предложение с оглед да отбележим стъпка. Благодаря. Председателката, благодаря. Не казахте много за хармонизацията между двата регламента, но аз ще ви попитам. Госпожа Хофман от Олаф е тук. Давам ви думата. Ja, vielen Dank. Äh, благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, е, скъпи колеги, преминавам на английски, ако ми позволите. Много съм доволна, че съм днес тук. Благодаря ви за поканата. Е, така ще може да участвам в обсъждането на основните характеристики на новото предложение на комисията и да очертая онези основни моменти, които за нас са особено важни и на които наблягахме и по време на подготовката на предложението. Да, Естествено, е, е, има и много други аспекти. До юли 2019 година държавите членки трябва да е, започнат да прилагат директивата ПИВ. Госпожа Гресле вече говори за това. Ние подпомагаме тяхната подготвителна дейност. Има и много нови моменти в развитието на Европейския съюз. Новата МФР има разпоредби, от, които в почти всички регламенти, така да се каже, и нови предложения ще е, трябва да отразят е, е, новата МФР. Има, както знаете, едно предложение и за лицата подаващи сигнали, за ДДС и така нататък. Много неща се вършат в сферата, която пряко или непряко засяга ОЛАФ. Комисията се опитва да а, насочи вниманието ни най-вече върху а, една по-ефективна защита на финансовите интереси на ЕСА, а, като ангажира много повече и държавите членки в този процес. Т.е. става дума действително за споделено а, задължение и правомощие и така. Първият ми слайд е на екрана. Ще се опитам да ви покажа за какво става дума, какво е бъдещето на ОЛАФ е, е, във връзка с е, борбата срещу измамите. Ние трябва да установим как точно ще вървят взаимоотношенията с ЕПО преди края на 2018 година и да гарантираме ефективността на разследванията на ОЛАФ, както бе подчертано и от преждеговорившите и освен това оценката на регламента за ОЛАВ през 2017 трябва да послужи като основа за по-нататъчните промени. Комисията е убедена, че трябва да се подкрепят разследващите функции на ОЛАФ и на ЕПО и така да се въведе принципа на допълване добре, но допълващите функции не са е, достатъчни в този случай, защото ОЛАФ е, отговаря за борбата срещу измамите, но както виждате, тук има ограничения във връзка с наказателно правния характер на разследването. Тоест, е, има около 90% така, е, нередности, които в крайна сметка не се е, занимават точно с е, измами. Въпросът е как точно ще участват държавите членки в административните разследвания, когато става дума за изразходване на средства. Цялостната защита на финансовите интереси на ЕСЕ предполага както ЕПО, така и ОЛАФ да имат много по-големи правомощия Господин Етингер, който е ресорния комисар, подчерта също тази необходимост, говорейки пред вашия, вашата комисия. Нещата опират не само до изпълнението на регламента. Има ограничения, свързани с Apple, но някои държави членки трябва да имат предвид, че предложенията на комисията всъщност се опират върху е, малко разнородни е, факти и данни, предоставени от държавите членки. Е, има и още един трети момент целенасочеността на предложението. Ние се нуждаем от промяна в регламента преди ЕПО да започне да действа оперативно. Това означава на практика, че а, разбирам, твърде бързо говоря или чета, да, ще се опитам да овладея темпото. И а, дори и с риска да съкратя малко а, текста. И така ние се нуждаем от бързи действия, но също времено да работим ефективно. И затова молбата ни към парламента е да има предвид нашите предложения. Има и други моменти, които са регламентирани в нашето предложение. Е, независимо от това, е, че някои от тях не са взети под внимание изобщо. Ние смятаме, че тези моменти, които в момента не са взети под внимание, по-късно ще могат да се включат в работата на ОЛАФ на базата на нови промени в регламента, така че да можем да действаме ефективно. Процесуалните гаранции са много важен момент. Тук а, а, нашето предложение е ограничено а, по обхват. И така, пълната а, допълняемост и то взаимно допълване между ОЛАФ и ЕПО, а, като ние насочваме а, вниманието най-вече към разграничаването между използването на различни средства – е по наказателно-правни разследвания, ОЛАФ, административни разследвания и процедури за възстановяване на финансови средства. ЕПО също играе много важна роля в нашите предложения за промени. Естествено, без да омалуважаваме ролята на ЕПО, но при всички положения трябва много ясно да разграничим нещата, за да може да няма е, проблеми в оперативен план. Е, смятаме, е, че има и контрапродуктивни разпоредби в момента, които на практика разводняват така правомощията финансово възстановяване, е, контрол върху разходите Понякога именно тези моменти, които се смятат, че са предмет на административно разследване на ОФ, се срещат много често и, и в случаите, в които има наказателно правно разследване. Така че това е, изисква специален фокус върху дейността на ОЛАФ. Естествено, допълващи административни разследвания от страна на ОЛАФ, към вече започнати наказателно-правни разследвания на Apple са абсолютно необходими. Без, естествено, това да поставя под въпрос дейността на е, Apple. Apple ще може е, в случаите, в които, да кажем, не е съгласна да възразява срещу някои административни разследвания на ОЛАФ. Това е като че ли най-важният момент в нашите предложения. Ще бъда съвсем кратка тук, тъй като колегите е, говорили преди мен, вече се спряха на тези аспекти. Как е, ще е, работи на практика е, принципът на пълна допълняемост или заменяемост, по-скоро допълняемост. Тук се набляга на думичката диалог. Виждате три квадратчета. Ще трябва да има и в двете посоки една непрекъсната е, обмяна на информация, е, на данни. Е, и тук се предвиждат и определени задължения, предоставяне незабавно на ЕПО на данни, които са, засягат правомощията на ЕПО и така нататък. И също времено е, естествено е много важно ОЛАФ да подпомага работата на ЕПО. ОЛАФ разполага със съответните средства, е, има и опита и може да бъде много ефективен именно в тази подпомагаща, допълваща функция. ОЛАФ е, няма да бъде удължената, е, е, така да се каже, ръка на ЕПО по отношение и да играе ролята на криминална полиция. Не. Много важни са обаче процесуалните гаранции, е, които всъщност очевидно очертават единствено административните е, е, разследващи функции. А, не се предвиждат е, в предложението някакви други е, функции, свързани с наказателно-правно е, следствие. Така че е, това са основните моменти, на които се спряха и другите колеги преди мен, както казах. Още един слайд който се отнася до втората част на предложението промени, които ще направят разследващите действия на ОЛАФ по-ефективни. Много ясно е подчертана ролята на ОЛАФ като независим партньор и равнопоставен партньор на ЕПО във връзка с нередностите, които нямат наказателно-правен характер и най-вече ясно очертаване на мандата в случаите, в които става дума за не участващи в ЕПО страни. Отново обръщам внимание на оценката от 2017 офисите на Европейския съюз, които работят на определено правно основание, на основата на определено правно основание, ОЛАФ трябва да на практика да подкрепя всички тези държави, в които ние имаме такива служби, и а, е, трябва да подчертая, че на, много често е, м, работата на място е много трудна, почти, дори почти невъзможна. Така че с е, а, при контактите на място трябва да бъдем подпомогнати във връзка с изясняването и конкретизирането именно на разпоредбите относно взаимоотношенията с трети страни, които не участват в нашето законодателство по ЕПО и ОЛАФ. И а, тук а, трябва да кажа, че има а, вече решение и на съда, на общия съд също европейското законодателство трябва да ни гарантира всъщност достатъчна степен на процесуални гаранции и е, това, е, което спомена господин Ингел е, Рам, е, член 3, параграф 5, е, се отнася именно до процесуалните гаранции в случаите на едно определено поведение на економическия оператор в такива държави. Много съществена, решаваща е ролята на държавите членки, съдействието на държавите членки. Е, някои подобрения са необходими. Е, в момента се засилва работата, така да се каже, е, ролята на Авкос. Ние се нуждаем е, от е, достъпа до банковите сметки. Е, имаме в момента точно две такива сложни разследвания. Необходими са съответните контакти и обмена на данни с Еврофиск във връзка с определени разследвания. И още нещо. Е, допустимостта на доказателствата. Е, да. Е, става дума за административни доклади, административни инспектори на национално равнище, които също участват в работата по подготовката на тези доклади. И за това се предлага да има допустимост на доказателствата от докладите на ОЛАФ по всички съдебни дела, на всички съдебни инстанции, независимо от наказателно-правния или гражданско-правния характер. Да, има едни определени е, е, наказателно-правни процесуални гаранции, които може би ще кажете не въжат за нас, но в този случай на е, доказателствата събрани в докладите на ОЛАВ могат да послужат много добре според нас и в рамките на наказателното производство, ако бъдат признати и допуснати трябва да се постигне много добър баланс. Три са изискванията във връзка с установяването и в започването на работата на ЕПО. Естествено, трябва да имаме предвид и оценката от 2017. Трябва да се опитаме колкото е възможно по-бързо да за... приемем тези промени, за да започнат те да действат в момента, в който ще действа вече и ЕПО. Даваме си сметка, че е, нашите пред, така, предложения за изменения може би надхвърлят обхвата е, на е, преработения регламент, е, но винаги се ръководим от е, е, така разбирането, че като поискаш повече, ще получиш повече. Ще трябва на по-късен етап при всички положения да се направи преглед и съответно да се ревизират някои от разпоредбите на базата на установеното в междинния преглед. Но при всички положения ние сме убедени, че това е правилният начин и подход. Благодаря много за вашето внимание. Благодаря, госпожо Хофман. Радвам се вече, да, за това, че ще трябва да попълваме някои празноти и слабости, защото ако ние не го направим на законодателна база, след това съдът на Европ... Европейския съюз ще трябва да работи много повече, ще има много повече искове там, ще има повече дела. Да, доброто сътрудничество с държавите членки е много важно. Естествено, разграничаването на компетенциите, задълженията и при всички положения допустимостта на доказателствата. Това е, така да се каже, един драстичен пропуск, който ще трябва да се преодолее и да се запълни. И аз много се надявам, че е, следващият ни оратор, е, нашия бивш колега Ян Мулдър, който е председател на надзорния комитет на ОЛАФ, ще запълни именно е, и тази празнота. Благодаря за поканата, госпожо председател. Много е важна темата, която обсъждаме. И що се отнася до надзорния комитет на ОЛАФ, ние сме в двойна позиция. Ние трябва да опазваме независимостта на Олаф, но нямаме никакво роля, никакво отношение към ЕПО. Затова е много важно за нас да знаем какви ще са бъдещите отговорности на Олаф. Ние излязохме със становище по преразглеждането на регламента през октомври миналата година и сме много удовлетворени, че ред от нашите предложения са а, отразени в предложението на комисията. Идеята за сътрудничество с, с страните членки и така нататък. Обмислили сме въпроса и окончателни становища се съдържат в писмото, което изпратихме преди месеци на вас и на съвета. Там се очертават ред неща, които трябва да бъдат изчистени в новия регламент. Първо, какво ще е положението на надзорния комитет? Послед... Докладите от последните 4-5 години съдържат една общо срещано недоволство, че надзорният комитет няма достатъчно информация на базата на която да работи. Много често тази информация е налична, но ние нямаме право да я получим. Това не е приемливо и в последния си годишен доклад отчитаме, че положението се подобрява, но подобно положение не може да бъде допускано. Не може надзорен орган да бъде лишаван от информация, от която има нужда. Ако ние решим, че ни трябва определена информация, би трябвало да имаме възможност да я получим и това трябва да се отрази в законодателството. Направили сме съответното предложение и се надяваме, че то ще се включи в предложението на комисията. За момента това не е случаят. Предходния надзорен съвет считаше, че не е редно надзорния съвет да се помещава при Олаф и преди три години е, бе решено, че надзорния съвет няма да бъде под директното управление. За нас това не е добро. Не искаме кардинална промяна, Само искаме да се смени е, формулировката outside of OLAF. Нека да остане съответните е, органи, които вземат решения, да решават къде да се помещава надзорния комитет. Е, формулировката извън ОЛАФ по наш опит не е удачна. Outside of ОЛАФ. Тоест, е, двата момента достъп до информация. Е, знаете, че това искане е подкрепено от трите правни служби на трите институции съвета, парламента и комисията. Те единодишно се произнесоха, че ние трябва да имаме достъп до всичката ни необходима информация и това трябва да се отрази в текста, законодателния текст на новия регламент. После, сътрудничеството между ОЛАФ и ЕПО. Както вече коментирах, надзорния комитет отговаря само за ОЛАФ. И доколкото те първа се доизчистват правилата, ние можем да кажем, че сме готови абсолютно да сътрудничим. Не би следвало да има проблеми кой за какво е отговорен. Е, ние нямаме нищо против да се раздели административните разследвания от наказателно-правните, но все пак е, трябва да се изчистят права, е, правилата. Не следва и да бъде твърде е, стриктно формулирано това разделение. Сега друг е въпросът как дефинираме стриктно формулирано – но не трябва да има и възможност за твърде много объркване. Като член на надзорния комитет, аз считам, че би било е, добре Олаф да може да се отчита на надзорния комитет. Ако и също така да е, са ясни отговорностите на Олаф и на ЕПО, когато се знаят и ясно от самото начало на дейността на двете институциите, много ще е лесно надзорния комитет да излиза с становища. А, също така, считаме, че е много важно да няма дублиране на усилията. Винаги ще има някакви обърквания, но ако надзорният комитет от самото начало е наясно какво се разписва като отговорности на ОЛАФ и какво на ЕПО, тогава и ролята на надзорния комитет ще бъде достатъчно ясна. Това трябва ясно да се застъпи в текста. Споменаха се тук и проблема за процедурните гаранции. когато има гаранции, винаги ще, това ще работи само за увеличено доверие в ОЛАФ. Като надзорен комитет ние определено се интересуваме от това как ще се развие дискусията, готови сме да бъдем конструктивни и ще можем да даваме своя принос, ако имаме ясна информация от ОЛАФ, какво те приемат, че е тяхна отговорност и какво не. Изразили сме своите общи идеи и представи. Ако имате нужда за формулиране на конкретни предложения или изменения, ние сме готови да ви предложиме нашата подкрепа. Благодаря. С удоволствие ще се възползвам от предложението. Да, ще се радваме на конкретни предложения текста, е, защото разбираме това с изнасянето на вашия надзорен комитет, но другите въпроси ще ни са важни и ние трябва внимателно да обсъдим въпроса за разграничението между Олаф и ЕПО. Благодаря на всички изказали се. Аз имам няколко въпроса. Първо, към госпожа Хофман. Каква роля е, играят така наречените ненаказателни производства, non-criminal proceedings? Аз се опитвам да си го представя, но какво означава това и къде се среща това в докладите за дейността на Олаф? Къде може да се прочете по въпроса? Господин Ингелхам, как виждате разграничението между Олаф и ЕПО? Каква роля може да играе роль, е, Олаф за ЕПО, ако про, про, производствата са толкова различни? ЕПО има 120 члена. А, а, <clears throat> Олаф започнахме от някакви постни 14 члена, сега да са удвоени. Но като знам процесуалните правилници на национално ниво, това звучи смехотворно. Как ще изглеждат нещата? И след това въпросът към всички вас. Какви правни възможности съществуват сега Олаф изобщо да помаг, подпомага ЕПО с това предложение. Не ми го побира главата да изчислим какви е, щети са нанесени, какви правни възможности има Олаф да подпомага ЕПО, съгласно проекта на комисията, без всички да тичат съда и да се жалват и оплакват. След това, как си представяте изменение на парламента да получи достъп, Олаф, възможност да за определена минимална прозрачност да, ЕПО да получи съответно достъп до национални процедури. Аз много сериозно се замислям за да направим предложение за такова изменение. След това конкретно очаквам от вас предложения. Дали да не помислим какви процесуални гаранции има при ЕПО и просто да ги препишем. А, ако Олаф работи за ЕПО, има следните права и задължения и аз с удоволствие ще тръгна срещу съвета так, въоръжена така. Това ще бъде моя грижа. Но какво мислите за едно изравняване? Аз съм момиче от провинцията и обичам простите неща. Така че не зная кой от вас го каза. Мисля, господин Мицелегас от Лондон. Извинявайте, заправям имената. Вие казахте, че възможните сценарии са дали е по е, да чрез Олаф да заобиколи соп, е, соп, разпоредбите за ЕПО. Но аз пък ще попитам ЕПО какво може да възложи на Олаф и множеството допирни точки могат да се отразят на работата. Разбирам и комисията и а, комисията, ако в ЕПО блокира вътрешно нещата. Там все пак седят хора от държавите членки, защо да не решат да защитят собствената си държава така че да не се отварят задни вратички е, по отношение или през е, регламента за ОЛАФ. И така. Е, с две думи имам не един и два проблема, не защото искам да представя най-съвършения доклад, а защото просто виждам много пропуски. И освен това допустимостта на доказателствата, това е ключовия въпрос. Какво трябва да направим, за да могат да се използват докладите на ОЛАФ? Поне в други производства. Вие казахте, аз въобще се чудя какво ще стане при едно гражданско производство и Олаф представя доклад и какво казва съдията, какво казва националният адвокат. Питам се, как бихме ли могли да помогнем и какво трябва да напишем. А, така че предлагам да съберем въпросите. Е, и не са Яла Сендер, ако желаете думата, имате я. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí. Благодаря, госпожо председател. Un seminario la más interesante sobre los aspectos, digamos, que nos preocupan porque sabemos. Благодаря за всичките толкова интересни презентации по темата. Става дума за два разследващи органа, които се занимават с една и съща тематика. Нормално е да се е, получат и търкания, което е напълно естествено. Става дума обаче за институционални взаимоотношения. Олаф и ЕПО би следвало да съставляват един споен институционален екип, а не е, да се борят с е, различни законодателни рамки. Очевидно е, има проблеми. Аз лично се притеснявам за процедурните гаранции е, на лицата, които са обект на разследване. Директорът на съда коментира този проблем. Говори, че той може да се решава с работни споразумения. Но подобни споразумения могат да бъдат и много непрозрачни, никак не е ясно как ще бъдат приемани. Тоест, проблемът е сериозен. Искам да се обърна към представителя на съда. Как си представяте иерархията на отношенията. А в случай на криза ние трябва да сме наясно. Ние като законодатели трябва да сме наясно кой, е, чий глас е, има приоритет. Винаги ще се сблъскаме с е, подобни трудности. може да се окажат казуси, които са много сложни. Затова трябва да сме наясно с е, иерархичната структура. Какви ще са им взаимоотношенията е чисто иерархично, когато има конфликти. После по отношение на прозрачността, на процедурните гаранции. Свидетели сме, че е, има проблеми с, е, примерно, възстановяване от страна на дружество на нанесени щети. После, въпроса с независимостта. Къде се разписва изрично тя? В кое от предложенията? в директивата за ОЛАФ има такава разпоредба. Докъде ще стигне тя? Каква рамка се предлага, за да не излизат тези неща извън от е, рамките. Колегата Крон, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички докладчици за цялата интересна, макар и не успокоителна информация. Аз от началото, аз съм служител е, и като всички служители съм научил първо, първа точка проверка на компетентността. И понеже говорим за ДДС, имаме яснота относно компетентността, което е, е достойно за похвала. Защото от националното ниво срещахме сериозни обструкции, постигнатото заслужава похвала. Но аз съм любител на до, е, диалога и разбирането, но не, не изясним ли компетентността, но никога няма да помогнем нито на ЕПО, нито на ОЛАФ, нито на националните съди, съдилища, съдилища и съответно органи чувам, че правната рамка не е достатъчно добре синхронизирана. Е, Олаф работи по поръчка на ЕПО и да речем трансгранична борба с измами. Има страни в ЕПО и страни не в ЕПО. Какво правим в този случай? Как ще се справи комисията с тези очевидни препани камъци? камъни и още защитата на гражданските права и втори сериозен препани камък. Как ще се справим там? Дали, проверка на компетентността а, а, а, и, всеки, и всеки да се, така да се отърве от отговорността. така ли? Не, не говорим за това, казва говорещия. Господин Сола Франка. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик за тази тема. Много от изказалите се вече изказаха своите безпокойства и искам да дам и аз своя принос към настоящия семинар семинар. Госпожа Аяла Сендър говори за това, че трябва да се избягва дублиране на дейността. А, ние, освен това, трябва да бъдем максимално прагматични. Естествено е, че не трябва да има дублиране. Естествено е, че трябва да е и лесен достъпа до информация правомощията трябва да бъдат ясно разписани и двете институции трябва да се допълват взаимно. Не. Разбира се, е, всичко това ще има отношение и към е, финансовата обезпеченост. Мисля, че трябва да направим максимално възможното за ясното дефиниране на рамките и правомощията, за да не се припокиват те за двете организации. Извинете ме, че се появих малко по-късно, защото трябваше да гласувам в друга парламентарна комисия. Искам да се обърна към нашите гости. Доколкото разбирам, все още има доста нерешени моменти, особено по отношение на страните членки, които не, не са членове на Европейската прокуратура. После въпроса за демократичен надзор. Как ще се така, стиковат двете институции? Те могат да ни дадат независими позиции, които излизат извън позициите на комисията и съда. Господин Мундър също е, очерта ред сериозни проблеми за надзорния комитет. Е, те имат нужда от е, информация, не само просто за да имат информация, за да си изпълняват задълженията. Така че в настоящата рамка трябва да бъдем пределно целенасочени. Много добра е днешната инициатива, но все още остават много нерешени въпроси. Най-важното е да не се дублира дейността и ясно да се е, разграничат правомощията, за да има съответно и гаранции за правата на гражданите. Колегите са коментирали тези теми. Мен ми е интересно мнението на независимите експерти от университетските среди. Благодаря, имаме още над 30 минути, е, така че аз ще ви отстъпя своето време. Така че слушаме ви, благодаря още веднъж. Е, чакаме да чуем вашите, очакваме да чуем вашите размисли. Госпожа Лигити. Uh, благодаря. Благодаря за въпросите. Um, I, think that the many questions uh, Повдигнах ти бяха много въпроси. Ще отговоря главно до тези свързани с процедурните гаранции и допустимостта на доказателствата. Госпожа Гресле ком, коментира за това, че трябва да се кодифицират разследващите правомощия на ОЛАФ коментирахте е, и какви са тези правомощи, ако правилно съм ви разбрала. В моята презентация аз е, казах че, е, каква е причината за проблемите с допустимост на доказателствата. Това е разпокъсаността на правомощията. Абсолютно ще е добре Олаф да има а, единно разписани административни правомощия – в сходство с правомощията на комисията в областта на конкуренцията. Обаче по отношение на финансовите и, е, правомощия и финансови разследвания, там правомощията са много по-слаби и по-разпокъсани. Така че целта да се хармонизират правомощията е много добра но и много а, амбициозна. Не мисля, че е реалистична в настоящия политически контекст. Участвал съм обаче в много проучвания с университета в Утрехт, където сравняваме с а, а, други а, е, области на разследвания. Правата на ЕЦБ, финансов надзор, конкуренцията и така нататък. И действително в областта за е, закрива на финансовите интереси, страните членки изобщо не са готови да отстъпят толкова силни правомощия, колкото са дали в други области на европейски политики. Така че определено има какво да се направи. Това е една от областите, където може да се осъществят подобрения, ако разбира се има политически консенсус. А за процедурните гаранции, нека да припомня, че съм изготвила много подробен доклад за парламента, където се очертават ред гаранции, които трябва да бъдат подобрени дори в рамката на настоящите правомощия за административни разследвания на ОЛАФ. Едно от тях е достъпа до досието по казуса. Всички сме наясно, че това е от ключово значение, за да се изгради защитата. Във всич... В други е, области на разследването, като примерно конкуренцията, това право е гарантирано. Гарантирано и при всички наказателно-правни производства на национално ниво. Европейският съд нееднократно се е произнасял, че не е необходимо да в случаите на разследвания на ОЛАФ да се предоставя достъп до е, досието по казуса, защото ОЛАФ ще има достъп до националните документи в последствие. Аз лично не съм убедена, че това е така. А, когато ОЛАФ дава доклади на националните правни органи, може да има допълнителна релевантна информация, която да не фигурира а, в окончателния доклад на ОЛАФ, а, до която обвиняемият няма да има и достъп, а пък би била полезна в моята, по мое мнение, е, настоящото положение абсолютно дори не отговаря на хартата на основните права, където се предвижда достъпа до документите по делото е, да е гарантиран като част от е, елементите на един справедлив процес. Аз е, ще спра до тук. Благодаря госпожа Бриан и госпожа Вайнг. Заповядайте. Да, благодаря, госпожо председател. Uh, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, правните uh, възможности за uh, уреждане на подкрепата на ОЛАФ за ЕПО. Аз заявих, че е, така да се каже, опростяването няма очевидно да бъде на лице, ако останат така нещата. Има вече подготвени изменения, три възможности да се предостави информация, да се предостави експертиза и национална подкрепа, да се предлагат да се предложи помощ и допълнителна информация от административните органи е, на национално равнище и съответно и от наказателните дела или производства. Да, е третото, всъщност е най-важното е, в този случай. Е, и когато говорим за сътрудничество между ОЛАФ и ЕПО, то е най-съществено – Настоящия текст може би не е много подробен, тъй като не се занимава с а, а, риска а, а, в в случаите, в които, да кажем, не се спазва принципа не, е, не би си, е, идем. От, да, гъвкавост е, нуждаем се естествено от една такава е, е, основа, която да предлага повече гъвкавост, но същевременно се нуждаем от ясни правила. Защото всичко това, което ще е, се оценява и също време, но ще се взима предвид при е, така, гледането на делото в е, наказателния съд трябва да бъде в известен смисъл прогнозируемо и да се основава на ясни правила. Професора, имате думата. Някои коментари по процесуалните права основното предизвикателство, пред което сме изправени днес, е свързано с последователността и сътрудничеството в действията на ОЛАФ и ЕПО. Не би трябвало простенчески да разглеждаме нещата и да казваме, не, ЕПО ще работи само по наказателните случаи ОЛАФ само по административните разследвания. Това просто не е устойчив подход, така да се каже. Няма да продължи дълго. В момента, след като се променят нещата, естествено трябва да се използва възможността за да се уредят правилно неща, да се уреди правилно материята. Необходими са, естествено, подробно разписани гаранции в законодателството на ЕСА. Не всичко трябва да се оставя на националното законодателство. Спомената бе хартата за основните права тук, да. Когато говорим за наказателно правен и за административен, веднага виждаме разликите в хартата. Те са ясни но не можем, така да се каже, да а, прехвърляме автоматично някакви права а, към ЕПО или към ОЛАФ. Добре е да кажем, правото на правна защита е нещо, което в рамките на наказателния процес е абсолютно неоспоримо право на страните. Но нека да имаме предвид и правораздавателната практика на съда. И а, е, когато е, уреждаме нещата в европейското законодателство, е, трябва да имаме предвид, че спор, поне аз съм убеден в това, че не можем да теглим абсолютно ясна граница между наказателно-правен и административен по отношение на разследванията на двете институции. Не знае дали това попада в обхвата на това предложение, но средствата за правна защита. Е, естествено, едно подробно разписване на тези средства за правна защита също е много необходимо. Може би надхвърлям рамките на предложението за ОЛАФ, но при всички положения е, някои разследвания, е, извършвани от ОЛАФ, могат да засягат определени основни права на индивида. Да, благодаря, госпожо председател. Допустимостта на доказателствата е изключително важен и интересен въпрос. Ние говорим за а, е, а, допустимостта на доказателствата, събрани от Олаф и как те ще се признават или за пригодни от ЕПО. Дори информацията да е от Олаф, на практика пред съда ще е, са валидни доказателствата, представени от ЕПО. Много важно е, естествено, да поговорим за това къде и как се събира доказателствата. Много по-лесно е за ОЛАФ да събира доказателства. ОЛАФ прави инспекциите, проверките на място, без да има някакво предварително авторизиране или на всяка цена времено, това, което е необходимо в този случай, е съдията да може да направи същото. Съдията може да каже обаче, хубаво, вие сте събрали тези доказателства, но в рамките на какво производство и спазени ли са всички, така да се каже, процесуални изисквания. Това е риск. Но риск, така да се каже, който не можем да предвидим изцяло. Това е член 9 където а, са включени разпоредбите за контрол. Кой на практика ще извършва контрола и проверката за това дали доказателствата са събрани по надлежен ред и какви са изискванията за събиране на доказателства в този случай, така че те да се признаят от съда и ЕПО да може да ги привежда като доказателства в рамките на съдебното наказателно производство. Може би трябва да вдигнем летвата за изискванията по отношение на гаранциите всичко на практика се свежда до този проблем. Един и същи проблем гаранциите. гаранциите и контролът не са едно и също нещо. Естествено, нямам предвид това, но при всички положения събирането на доказателствата от ОЛАФ ще трябва да бъде облечено в една, така да се каже, рамка или да бъде поместено в една рамка на много добре премислени гаранции. Това по допустимостта на доказателствата. Епо и Олаф имаше въпрос за това каква е, какво е правното основание, различно правно основание за двата регламента. Да, добре. В рамките на регламента ОЛАВ може да, могат да се променят на практика всички разпоредби, но докато в регламента за ЕПО не Естествено, при определени условия, при определени обстоятелства можете да променяте нещата по отношение на ОЛАФ. Допълващите разследвания э, стигат, според мен, в член 11 до абсолютно, е, така да се каже, максималните граници. Э, освен ако Apple э, така да се каже, не постави специално искане. Е, винаги е, ЕПО има последната дума. Е, без, така да се каже, карт от страна на ЕПО, ОЛАФ няма да може да образува раз... производства по разследващи производства. И член пардон, независимостта на генералния директор във връзка с дейности по координацията. Може би е, това е лична оценка, но според мен координацията е, е в крайна сметка свързана с член 3 е, до 5, най-вече член 3, параграф 3. И това са е, е, правомощията на комисията. Е, комисията може да направи нещо повече по въпроса в този случай, когато говорим за независимост на генералния директор по координация, в случаите на координация. Това е в момента, така да се каже, моето лично мнение, но ще трябва да зададем въпроса на всички нас, всеки на себе си и да го проучим. Мога ли още нещо да кажа във връзка с координирането? Става дума и за случаи, които засягат държави членки. И за това ще попитам госпожа Хофман, защо сега това е включено в е, така да се каже, новия преработения регламент, генералният директор естествено е, е, би трябвало да може да координира. Ние едва ли бихме стигнали до тази идея, но сега сте го включили. Тоест, е, достъпа е, е, до производствата, начина по който се развиват нещата на практика, има ли, така да се каже, случаи от вашата практика, в които всичко е излетяло във въздуха и в космоса, макар че Олаф е събрал доказателства? Може би за това става дума. Не можем да разберем съвсем точно. Освен това, във връзка с ясното разграничаване, вие говорихте, професорът каза няколко думи за по този въпрос. Аз разбирам, че едно абсолютно така прецизно разграничаване може би ще бъде и клопка. Да, благодаря, госпожо председател. Е, сега, е, документа за ОЛАФ е, така да се каже, винаги съда е казвал, няма достъп до досието. Това е положението. Може би ще има някакви възражения дали досието, така да се каже, може е, да се окаже е, е, ненужно в един миг. Има такива в правораздавателната практика на Страсбург такива случаи, но при нас това не се случва. А ако разследващият орган в крайна сметка е, е извършил една определена дейност. Е, е, естествено, проследяваме доколко са спазили правата на човека, основните права и така нататък. Резултата от проведеното разследване играе определена роля но има и, и е, така да се каже, е, извънредни ситуации. При всички положения има риск, в който да не се вземат предвид доказателствата. Да, благодаря сега на държавите членки. Това е момента за целият този хаос, който надрубиха. Госпожа Хофман, да, благодаря, госпожо председател. Благодаря за многото интересни въпроси, за много интересния дебат. Виждам, че е, доста често ще се виждаме, за да обсъждаме различни е, много важни въпроси. Е, преминавам на английски. Вие ме попитахте за, за какво мисля за ненаказателните производства на ОЛАФ. Да, ОЛАФ има всъщност доста широк мандат много по-всеобхватен или много по-широк от този на Apple, защото Apple се ограничава единствено до на наказателно-правната част, докато ние защитаваме финансовите интереси, т.е. ние обхващаме и корупция и редица други деяния, не непременно с наказателно-правен характер в началото на разследването не можем да кажем дали става дума за някакви сериозни нередности, нарушения или има и елементи на престъпен състав. И в такъв случай, естествено, трябва да премислим много добре какво да правим на базата на финансовия регламент ние естествено премисляме много добре и всичко това, което е свързано с процедурата за възстановяване на активи. Така че Олаф е, обръща огромно е, внимание на е, възстановяването на финансовите средства и изготвянето на препоръки за администриране за административно управление. А, какво точно е имала предвид комисията? Аз се опитвам непрекъснато да си го представя, когато говори за допълващ характер или допълняемост на двете институции. Да, добре. Естествено, ние запазваме е, всичко онова, което и до сега е било наша работа, но време, но се намесва Apple в случаите, в които има някакви елементи от престъпен състав. Не, връщам се на това, което господин Ингелрам каза. Регламент ще бъде този, на който ще се опираме в нашата дейност. Колегите от академичните среди Говорих за, така да се каже, рамката или обхвата на ЕПО и мандата му, наказателно-правен характер на деянието, но при нас остава, така да се каже, все пак един по-ограничен мандат, макар че на практика дейността ни обхваща много повече аспекти и деяния, както казах, ще се опитаме е, да работим е, в тясно сътрудничество, доколкото е възможно, максимално тясно сътрудничество с Apple, но ще трябва да заложим едни е, добре работещи механизми в регламента за ОЛАФ. Процесуални гаранции, допустимост на доказателствата и така, прозрачност и така нататък. Гъвкавост колегата Мицилега каза, че е, е, ОЛАФ е административен орган, ЕПО е наказателно-правен орган и това естествено обославя разликите. Дори господин Ингелрам признава, че ние правим усилия за предоставяне на процесуални е, гаранции. И за спазване на процесуалните гаранции е, член 3, параграф 5 предвижда и е, съответно правна защита, адвокат и така нататък. Трябва да разглеждаме нещата не по-отделно, не на парче, а цялата концепция за разследващите функции и правомощия – Съгласна съм, че е, е, сме изяснили нещата до е, ненаказателното производство, член 11 и след това вече започва наказателното производство. Страхувам се, че в тази втора част или втора стъпка ще трябва да доизясняваме и доуточняваме нещата. Ще ни трябва един много задълбочен анализ на е, функциите на ОЛАФ и на Apple. Има е, немалко въпроси, които изискват е, допълнителен е, задълбочен анализ и е, един е, по съвхватен легислативен подход. Това исках да кажа във връзка с всичко, което чух до този момент. Естествено, че трябва да се съобразяваме и с правораздавателната практика на съда на ЕС. Госпожо Хофман, Добре, ОЛАФ означава служба за борба с измамите. За мен това винаги е имало ня... наказателно правен характер. Сега, ако преименуваме службата, естествено ще се съглася с всичко това, което вие казахте но а, ние също не сме съвсем наясно с това а, какво се очаква от това в бъдеще. Естествено, административните разследвания са в а, центъра на вниманието. А, как, ако изключа абсолютно всички наказателно-правни елементи, а, как ще се работи на практика? Е, по същия начин, както и правомощията на ЕПО. Споделени е, правомощия, е, така би трябвало да регламентираме нещата и по отношение на ОЛАВ, пак споделени правомощия. От годишния доклад за ОЛАФ на практика не става ясно колко от е, докладите на ОЛАФ се отнасят до процедурата за възстановяване и колко до административните е, препоръки и колко до наказателно-правни, е, да кажем, производства. До този момент не ми е ясно, но е хубаво да разполагаме с една такава справка за поне 2-3 години, за да можем да проследим нещата. Es apasionante este debate. Благодаря, госпожо председател. Искам още веднъж да попитам представителя на Съда на Европейския съюз. Дали гаранциите, <clears throat> за които говорим тук, по отношение на разследваните лица, е, могат да бъдат обезпечени? С какви гаранции работи Олаф? Има, искаме да е, засилим правомощията на надзорния комитет ако имаме допъл... искаме допълнително да укрепим позициите на Олаф, за съдбата на следата от е, резултата от разследванията, е, което се пред, предоставя на ЕПО. Е, това предполага и по-добри гаранции за надзорния орган. Надзорния инструмент се ограничава само до вътрешни проблеми на Олаф ли, докато целта е по-скоро по-солидни процесуални гаранции. Второ, Entiendo yo sobre el acceso a cuentas bancarias. Ако искаме да укрепим капацитета, включително и с ам, достъп до банковите сметки, как стои въпроса с защитата на личните данни. Ако може да се взем, получава достъп до чужди сметки, може да се стигне и до банковите сметки на невинни. Не казвам, че всички са невинни, но има понякога малки и средни фирми, които не могат да си позволят скъпи адвокати. Едно дълго разследване може да им се отрази зле да бъдат, дали ще има гаранции за тях, господин Молдар. И след това по въпроса за защитата на личните данни. We always come to the same is that there винаги въпросът е един и същ. Да по издигнем Олаф на необходимото ниво, за да може ЕПО ефективно да използва информацията на ЕПО. Пътя за това води през контрола. Има няколко контролни инстанции и те си вършат чудесно работата, но липсва независим контрол – когато тук нещата опират до основните права и нямаме нищо, нищо може би някога ще се вземе решение, ще, в един момент се взема решение и се стига до съда в Страсбург, но, но тогава вече ще е късно. Така че няма единствено съвършено решение, но аз лично мисля, че предложението на комисията от 2013 година е правилно. Не искам да кажа, че трябва тутък си да се приеме и без дискусия, но поне поставя проблема. Не можем да разгледаме само това предложение без другите предложения достъпа до банковите сметки. Да, разбира се, това е сериозен проблем за защита на личните данни и мисля, че всичко това ще се реши с обсъждането на новия регламент. Но тук опираме и до и отделни личности, и до неприкосновеността на личната сфера. И тук трябва да има някой, който да упражнява контрол, който да каже Олаф може ли да има достъп до това или не. Въпросът се поставя в този контекст. Е, е, председателката обявява, че смяната на преводачите изтече, заседанието продължава на английски язик. Приятен обяд. Yes, uh,